Um, Уважаеми колеги, решихме да изчакаме малко и да видим дали ще дойдат още от колегите, дали ще се върнат повече от тях след обедната почивка. Очевидно няма. Искам да приветствам комисар Дехухт, който ще ни предостави актуалното състояние по отношение на търговското споразумение за борба с фалшифицирането което бе обсъждано по много поводи в този парламент и без да губим повече време, давам думата на комисаря и след това ще имаме възможност за задаване на въпроси и за отговори. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, благодаря ви за поканата на заседанието на вашата комисия днес. Е, забелязах е, е, интереса на вашата комисия към това споразумение и съм чул съображения и възражения по отношение на това споразумение от някои от вашите членове. За това се радвам на възможността да проведа разговор с вас днес. Въпреки, че съм голям защитник на гражданските свободи и върховенството на закона, трябва да кажа, че това споразумение гарантира, че няма да бъдат нарушавани по никакъв начин гражданските свободи. Ще се върна на този пункт малко по-късно. Нека да дам малко предварителна информация и контекст за това споразумение. Смятаме, че то ще е важно за опазване на конкурентоспособността на Европейския съюз в световния пазар. Ако искаме да сме конкурентоспособна економика, трябва да разчитаме на а, новаторството, на нововведенията и на ексклюзивността на нашата експ експертност. Това ще е нашето предимство като конкурентно способност на пазара и искаме това предимство да бъде запазено на основните ни пазари за износ. Това е и въпрос, който засяга европейските граждани, не само свързано с сигурността, но и с заетостта. Реалността е, че наистина ние ще имаме полза от това споразумение. Това не е нещо като големия брат, както някои го описват. Тук искаме налагане на стандарти за интелектуална собственост, които са балансирани, разумни, до степен, която би привлякла появяващите се и развиващите се економики в бъдеще, за да може новостите да бъдат защитени по надлежния начин. Това е крайната цел, към която мисля, че всички се стремим. Всички сте виждали текста на споразумението. Минали април то стана налично и се надявам това да е повишило вашата увереност. Сигурно сте видяли, че е, са потвърдени основните принципи на комисията, които, водят, които я водят в тези преговори и тези принципи се следват. На първо място целта на това споразумение е да се възпрат големите нарушения на интелектуалните права, които имат изключително голямо търговско изражение. Тук не става цел не става въпрос за контролиране на използването на компютрите или лаптопа, не, не става въпрос за нарушаване на свободите на гражданите. Ако все пак има някои съмнения у вас, които са останали, ми се иска да чуя вашите съображения и вашите съмнения по какъв начин това споразумение би навредило на гражданските свободи. На второ място, това споразумение настоява за налагането на интелектуалната собственост и за възпиране на нарушенията на законодателствата в тази сфера. Тук се цели предпазването от такива нарушения в интернет. Например, искаме да защитим производителите в Европа и хората, в, които се занимават с творчество. Искаме да ги предпазим от фалшификати на техните произведения в извън Европа. Също така, споразумението е в съответствие с достиженията на законодателството на Европейския съюз, заедно с директивата за интелектуалната собственост и електронната търговия и приложимото законодателство за опазване на личните данни. Тоест, тук се прилага една система на три нива, която да се бори с пиратството и с нарушаването на интелектуалната собственост. Също така не се предотвратява развитието на, на производството на генерични медицински средства в една от нашите държави членки, възоснова на митническото право. Генерическите лекарства са били възпирани по време на транзит през Европейския съюз. Разбираме защо е от интерес за Индия и Бразилия да се опитат да смесят консултациите с Световната търговска организация и това споразумение, но това споразумение не се занимава с тези въпроси. Има съображения от тези, които преговарят по този въпрос във връзка с митническите правила, но ние не целим да възпираме спрем търговията с генерични лекарства. Това споразумение настоява а, за опазване на правата на хората по отношение на общественото здравеопазване. А третия кръг от преговорите по това споразумение, което състояха в Люцерн а, до а, 1 юли а, това беше потвърдено. Има напредък по текста, а, но има и едно ниво на амбиция на това споразумение, което не е постигнато. Ние искаме да останем в границите на достиженията на европейското законодателство и успяваме да спазим този принцип. По отношение на главата за интернет, преди не съществуваше текст, който да бъде съгласуван в многонационалната рамка, европейското законодателство се оказа източник на вдъхновение за компромисните текстове в споразумение като това, което обсъждаме тук. По отношение на налагането на закона на границите стана ясно, че консенсуса между страните по това споразумение ще се постигне само възоснова на най-малкия общ знаменател под предвид многообразието на този въпрос от гледна точка на различните участи, участници има известно разочарование по отношение на интереса от страна на Европейския съюз и то във връзка с покритието на споразумението по отношение на интелектуалната собственост. Един фермер, който създава нещо на определена географска област или пък компания, която произвежда текстилни продукти, също може да е жертва на фалшификати. Някои от нашите партньори настояват авторското право и търговските марки да бъдат включени в споразумението. Ние не сме съгласни и ще продължаваме да настояваме за спазването на този принцип и да не се осъществява такъв натиск. Следващите преговори ще са във Вашингтон и съм сигурен, че ще са необходими още няколко кръга на преговори, за да приключат те. По отношение на прозрачността, Европейския съюз убеди партньорите си да оповести публично текста. Това беше настояване от ваша страна от парламента и се радвам, че наистина текста стана публичен през април. За съжаление, през април една от страните се възпротиви а, на публикуването на последната актуализация, която бе съгласувана в Люцерн. Европейската комисия не е съгласна с това настояване, тъй като това би довело до разпространяване на слухове и съмнения. Работата в Люцерн се основава на наличния текст и, както казах, беше по-скоро свързан с постигането на компромис по опциите и вариантите, които бяха обсъждани. Не са добавени никакви съществени части. Аз ще споделя текста с Европейския парламент и ще продължа да го информирам адекватно. Последната версия на, текст, на, на текста ще а, бъдат, бъде разпространена към а, а, Комисията за международна търговия и а, също така този текст се разпространява за ваша информация, не бива да се разпространява и тиражира извън парламента. Също така искам да насърча контакти по-нататъчни с заинтересовани членове от вашата комисия. Мисля, че а, нашите представители, които осъществяват диалог с вас, служат за пример тази насока. Много ви благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадохте думата. Благодаря, господин комисар. Имам една молба за изказване, т.е. две молби за изказване. Господин Намбринидис първи има думата. Благодаря на комисаря Благодаря. за присъствието. Have... За тази актуализирана информация, както разбрахме през последните седмици, като се опитвахме да измъкнем информация от ляво и от дясно относно акта преди месец април, стана ясно, че най-важното са подробностите общата информация относно правата на интелектуална собственост ще бъде защитена, но това се споменава в една малка бележка под линия в малък текст във връзка с Хадопи. Казвам малка бележка под линия. Как ще разберем ние какви альтернативи са приети, тъй като по дефиниция ни участваме в една теоретична дискусия. Първо, когато споменавате границите и прилагането на правата на интелектуална собственост на границите. За вас абсолютно изключено ли е граничните служители да имат право да инспектират компютрите, лаптопите и айподовете на пътниците – или това ще бъде регулярна практика според търговското споразумение за борба с фалшифицирането? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос факта, че акта не задължава регулаторите да прилагат така нареченото хадопи законодателство или така нареченото триетапно законодателство, няма ли да доведе до предприемане на мерки от страна на компаниите, с които те да се самозащитят. Ако се стигне в случай, че акта предложи дори в бележка под линия, че според Хадопи и законите тази отговорност няма да пада върху частните компании, какво ще се случи? С други думи, ако аз съм един представител на малка компания и ако знам, че няма да се прилагат хадопи правилата, за да се защитя, аз може да стигна до там, че да следвам моделите на сваляне на информация от а, интернет с други думи, аз искам да се даде възможност за използването на този тип законодателство и макар и да нямаме задължение. Моля ви да не се прави пряка или косвена препратка към нещо подобно в текста на търговското споразумение. Има много други неща, които могат да се кажат. Гледам текста в момента. Сега той е в залата, обаче ние ще излезем във вакансия. През септември може вече всички да са го погледнали. Това може да е малко късно. Не знам какво може да се направи. Нямам друга идея. Това са два въпроса. По-късно, като получим повече информация, ще може да зададе може би, повече въпроси. Някой друг, госпожа Келер? И аз искам да се присъединя към казаното току-що и да подчертая факта, че резолюцията на Европейския парламент не призовава само за достъп до документите от страна на депутатите, но и от страна на обществото. Такава възможност няма още, така че искам да разбера кой е против това, коя страна е против това и защо се прави нещо подобно. Дали тази страна ще продължи да се противопоставя на оповестяването на подобна информация? Както вие казахте, много е трудно да се оцени въздействието на различните глави след влизането в сила на търговското споразумение. Ще е важно да получим външна подкрепа. Това няма как да стане, освен ако документите нямат е, обществен характер. Комисията изглежда не е направила оценки на въздействието, според които да се види какво точно ще означава акта за трансфера на технологии, за лекарствата, по отношение на адаптацията и смягчаването на въздействието, какво въздействие ще има акта върху трансфера на технологиите? Вие казахте, че тук не става въпрос за генериците. Само, че къде е доказателството за нещо подобно? Имаме тук един нормативен подход, твърде голям правен характер, разпределение разпоредбите на акта са оказани ясно относно възбраната, относно ограниченията. Не се вижда ясно как ще се преди забрана за генериците. Добре е да ни дадете информация. Чухме и в този дебат неща, които в крайна сметка се оказват неверни. Така че имаме нужда от обществен достъп, имаме нужда от информация за тези, които се противопоставят. Освен това, искаме да има предпазни механизми, които да гарантират защита на данните, елементите свързани с лекарствата. Не знам дали това трябва да е документ свързан с човешките права или с защитата на данни. Тези гаранции сега ги няма. Искам да попитам какви гаранции според вас трябва да има. Толкова за сега и аз искам да видя текста максимално бързо. Благодаря, господин Енчо. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Първо, предвижда ли комисията създаването на местни санкции на местно ниво за нарушаване на интелектуалната собственост? Като се има предвид социално-економическото въздействие на тези нарушения. Струва ми се неприемливо да се слага знак на равенство между сериозните нарушения и по-малко сериозните нарушения. Примерно нарушения, които застрашават общественото здраве, фалшифицираните лекарства или подправени автомобилни части или по-малко сериозните нарушения, например интернет пиратството. Затова Примерно, интернет доставчиците трябва ли да държат сметка, да им бъдат отговорни за действията на онези, на които доставят интернет връзка? И трябва ли да следят трафика по мрежите, които доставят? Защото в този случай а, ще има нарушаване, вероятно, на непрекъснатостта на личния живот и правото на изява. Господин Алваро, мисля, че искате думата. Извинявайте. В такъв случай сега господин комисарът да даде отговор на зададените въпроси. най-напротив, колкото що се отнася до граничните проверки. И дали мога да гарантирам дали те ще бъдат правени или, не прав... или няма да бъдат предприемани. Това е общ отговор, който е, е свързан с въпроса на госпожа Келер. Гаранцията е в е, договора. Ние живеем в е, правови държави, така че нещо, което не е разрешено от закона, е забранено. Законът въжи за всичко, включително и за граничните проверки. Да, в този смисъл мога да гарантирам, че няма да се проверяват преносимите компютри на пътуващите. А, например, при новите митнически, новият митнически регламент през 2003 година а, се казва, че не трябва да бъдат проверявани пътуващите, ако нарушенията не са от масов характер. И че митнически служители нито нито имат време, нито имат капацитет да проверяват дребни нарушения, като пиратиране на някоя и друга мелодия по интернет. А, господин Ламбринидис, трябва да се отчете също факта, че това не е част от а, споразумението акта, е част от а, общностното право. То е част от материалното право а, и от процедурното права, т.е. правилата, съгласно които трябва да става това, няма да се намерят в факта, те ще бъдат в, или било в европейското право, в обществото право, било в националните правни разпоредби. Не става въпрос само за това, кое е допустимо, но и кое е приложимо. дали това ще насърчи или не интернет доставчиците до толкова те, доколкото те не доставят в разумни граници интернет съдържание. И дали ще се прилага подходът за трите нарушения. Законът за трите нарушения не е, не е забранен от такта. И забранен ли, питате ви, е, има страни членки, които прилагат този подход. Франция го прилага. Значи не, работата не е в акта, Страните членки могат да решат дали или не да прилагат подобен подход. Самият Европейски съюз може да приеме законодателство в този смисъл, дали да се приеме правилата с трите, за трите нарушения. Не е изключено Европейския съюз да приеме подобно законодателство. За сега нямаме подобно европейско законодателство. Имаме обаче такива закони в някои европейски страни, например Франция. И акта не може да бъде инструмент за прилагането на подобни закони. В моята страна, Белгия, няма подобен, а, подобен закон и следователно той не може да бъде прилаган в Белгия. Госпожа Келер, кой се противопоставя? Мисля, че ще бъде трудно да ви кажа. Но ако погледнете прецедентите може би сама ще намерите отговор на този въпрос. Очевидно не става дума за Европейския съюз, но вижте, гледате историята, погледнете по върху историята на въпроса и ще откриете отговора. При тези, сегашните обстоятелства не може да предоставим текста на широката общественост, но той е на разположение и вие може да се запознаете с него. въпроса е за генеричните лекарства, лекарства аналози. Ние не се намесваме, не възпрепятстваме тяхното използване. Е, съществуват понякога проблеми на границата с генеричните лекарства, тъй като митническите органи е, се опитват да прилагат изискванията на интелектуалната собственост, но Европейската комисия ясно е казала, че това може да се отнася само когато се проверява за фалшиви стоки или, или фалшиви лекарства, които могат да бъдат опасни. Голям проблем е, както знаете, предлагането на фалшиви лекарства по интернет. Много пъти това, са, това е плацебо, много пъти вредни съединения. Във всички случаи акта няма да има отрицателно въздействие върху генеричните лекарства. И ние много ясно заявихме на индийските власти, че това е така. И затова не разбираме защо изведнъж е, се искат от нас нови разговори за консултации, след като ясно казахме на, индийските власти е, това положение. То е отразено и в споразумение за свободна търговия, което, за което преговаряме с тях. Е, лекарствата, разбира се, защитени от патенти които въпроса с патентите не попада в обсегът на споразумението акта. Дали, са им, дали имало въз... проучване на въздействието? Оценка на въздействието едва ли ще има някаква полза от подобна оценка. Комисията се придържа в рамките на общностното право и възоснова на проучванията за директивата от 2004 година за прилагането на прилагането на правото на интелектуална собственост и директивата от 2005 година, също директивата за, от 2008 година за фалшивите, за фалшификатите но пазара на фалшификати възлиза на 250 милиарда повече от БВП на десетки страни. Но необходими са конкретни, конкретни оценки на въздействието не от такова, именно такива, каквито, на каквито вие бих искате да видите, а от, от друг характер. А, примерно, какъв е материалния, какво е материалното въздействие на един или друг класификатор. Акта не е материално право, акта е процедурно а, а, законодателен акт, е, акта, акта е споразумение, което засяга процедурното право. Може би е добре да изясним, че е необходимо подобно споразумение поради економическите интереси на заинтересованите страни. Може би е моя грешка, но не разбирам за какво се отнасяше вашият въпрос. I mentioned in my introduction that uh, uh, we господин Енчо. Не разбирам вашият въпрос. И едно, един от пунктовете, по който има различни мнения, е, че повечето от, от преговарящите страни искат преди всичко да защитават авторските права и търговските марки, а не и а, дизайн, примерно, или пък а, географските обозначения за происход. А, бих казал, това е една червена линия. Ако не успеем да защитим дизайна и географските обозначения за происход, тогава бих се попитал каква ще е ползата от това споразумение. Нека ви дам един пример. Не отдавна договорихме споразумение за свободна търговия с Централна Америка и искахме там в това споразумение да се бъдат защитени географските обозначения за происход. Открихме, че американците в тяхното споразумение за свободна търговия, става дума за САЩ в тяхното споразумение за свободна търговия с Централна Америка, защитават, осигуряват защита на няколко търговски марки – които фактически са, отговарят точно на това, което ние наричаме географско обозначение, обозначение за происход. Обаче, а, те, те използват значи, търговските марки за същата цел, кое, за което при нас се използва обозначението за происход. И тук виждаме известно лицемерие, но ние считаме, че е, този въпрос е червена линия. Това така смята Европейската комисия, така смятат и редица страни членки. И а, е, е, власт, казахме на властите в САЩ, че ние не можем да се съгласим с подобен подход. И може би ще трябва все още да поговорим за това какво трябва да бъде обхванато и как да се назове, какви са начините за прилагането, защото ако няма система за географски обозначения на происход, ако ги оставим на страна, не би трябвало те да бъдат допускани през задната врата под маската на търговски марки. Във всеки случай това е въпрос, по който имаше много разисквания. въпросът беше дали ще се обсъжда този въпрос преди началото на парламентарната парламентарните разисквания в, след лятната вакансия. Ще има още един кръг преговори в края на юли. Ще ви държим в течение. Разбира се, по време на вакансията няма да работим, но през е, новата парламентарна година, ако щете през септември, когато започнем отново работа, е, въпросът отново ще бъде на дневен ред. Но тук съществува а, е, значително значително разногласие между преговарящите страни. Как... И а, относно това, което трябва да бъде защитено от акта. Може би, защото господин Ламбренидис, Луис Ламбренидис иска пак да вземе думата и господин Албер поиска думата. И макар, че сме малко на брой, все пак ще ви помоля да бъдете кратки. Господин Енчо. Исках да знам следното. В списъкът на мерките, които се предвиждат, исках да попитам дали онези, които притежават интелектуални права, а, е, е, ще бъдат защитени от е, углавното право. А също така искам да попитам за неща, примерно като размената на записи между юноши, това е едно, и фалшификацията на лекарства е нещо съвсем друго. Ние не можем да поставим на една плоскост обмената на пиратски записи между юношите и фалшифицираните лекарства. за незаконното тегляне на, от интернет. Казах, че се отнася само когато става дума за нарушение в големи мащаби. А при лекарствата, очевидно, нарушенията са много опасни. И там митнически власти имат не само правото, но и задължението да проверяват дали съществуват подобни незаконни продукти, дали те се внасят в страната. Добри, дори малките количества трябва да бъдат проверявани, независимо от това дали са защитени от патент или не. За да дали има опасни вещества в тези лекарства. Не става дума. Тук, тук вече не става дума за мащаб, става дума за опасност. Това се отнася особено за продажбата на лекарства по интернет, нещо, което е много сериозен проблем. Особено когато става дума за вещества, които са опасни. Как на практика ще осъществяваме контрола, дали ще може да го осъществяваме, това е друг въпрос. Но в случая не става въпрос за процедура, става въпрос по същество, че ние не можем да допуснем опасни вещества да бъдат внасяни на европейският пазар. Интернета това е нещо съвсем друго. Добре, тогава даваме думата на господин Ламбридини в заключение. След това още един въпрос от господин Албрехт. Господин комисар, не искам да ви отекчавам с подробностите, които вече познавате. Само искам да ви кажа, че доста деликатен дебат по това споразумение, особено по отношение на защитата на интелектуалната собственост. Знаете, че страните, които договарят това споразумение, са подложени на огромно напрежение поради лобисти от компании, от различни браншове, музикалния, кинобранш и така нататък. Но за да не бъде гълчан никой, просто за да не получи някой порицание, без да го заслужава, трябва просто да гледаме третия свят през очите на 19 век по отношение на интелектуалната собственост. Много хора се притесняват, че вместо да се намират нови начини в съвременния свят за гарантиране на адекватни възнаграждение, компенсации за притежателите на тази собственост, без да се нарушават те по интернет. Това споразумение в допълнение с други средства трябва да служи като средство за предотвратяване на подобни нарушавания. Госпожа председателката призовава към краткост. По отношение на търговското изражение, което споменахте, по отношение на изтеглянето на материали по интернет, как това е засегнато в това споразумение. В предишни текстове, предишни версии на това споразумение твърдите, че има а, изтегляне на такива материали без финансова изгода. Това присъства ли в новия текст на споразумението или сте се ограничили само по отношение на нарушения, които водят до голяма финансова изгода от тези нарушения? Да ви дам друг пример а, за а, това какви. А, опции могат да бъдат важни. Имаше един вариант, а, по, по силата на тези варианти се а, твърдеше, че доставчиците на интернет трябва да дават а, информация за самоличността на потребителите си. А, когато свалят песни. Това беше вариант 2, параграф 3. Това, това като вариант останали. А, тук а, вместо да се а, намеси полицията, имаше дискусия дали да се дава право на тези доставчици на интернет да дават информация за мен, за някой друг, какво върши по интернет. Това е голямо притеснение. Какви са задълженията по силата на последния текст на това споразумение към доставчиците на интернет услуги? И след това господин Албрехт има последен думата. Благодаря ви, госпожо председател. Имам а, три а, коментара, които исках да споделя. На първо място смятам, че много ясно трябва да се каже, че има резолюция на Европейския парламент, в която се казва, че искаме търговското споразумение да бъде сведено до основното си същество, именно мерките за противопоставяне на фалшификатите. Тоест, ако има нарушения на законодателството за интелектуалната собственост, не представлява част от а, тази ключова област, която ние искаме да регулираме чрез, да регламентираме чрез това споразумение съдържание. Тоест фалшификати на продукти, на пазари и така нататък, няма а, нищо общо само и единствено с нарушенията на интелектуалната собственост. За това трябва да си припомним какво е казал парламента в своята резолюция. Поради тази причина е много ясно, че ако търговското споразумение излезе извън границите на европейското законодателство, няма да получи мнозинство в този парламент. Искаме да ви предупредим за това предварително. Означава също, че ако се говори за механизъма на трите нарушения, трябва да погледнем пакетите за телекомуникациите, например. Тук не е възможно държавите членки да подкопаят такива силни механизми на европейско ниво затова не може да се разчита единствено на държавите членки да прилагат това законодателство, защото то е общностно законодателство. То трябва да бъде подкрепено от международни споразумения, които трябва да бъдат договорени, но те трябва абсолютно да са съгласувани с това споразумение. Иначе ще има непоследователност и този парламент ясно е заявил, че не искаме подобно нещо да бъде приемано крайна сметка става въпрос за основни човешки права и върховенство на закона. Това е деликатен въпрос, когато говорим за мерки, е, за е, наказателна отговорност на доставчици на интернет услуги и други е, наказания, други санкции. В подобни преговори това няма място. Тук е област, в която парламента трябва да бъде участник. Когато става въпрос за нови мерки, за нови нормативни административни актове, трябва от самото начало да се говори с парламента, а не да се опитвате да заобиколите възможността, в която парламента да вземе решение. И също така е много важно да имаме мерки е, за правоприлагане на международно ниво, но също така и е, оказване на изключенията от тези правила, като например трансфера на технологиите. Имаме и други политики, като политиката за развитие. Ние искаме те също да бъдат прилагани. За това е важно за нашия парламент това също да се вземе предвид. Благодаря ви, господин комисар, имате думата. Благодаря. Искам да отговоря на господин Ламбринидис. Търговския мащаб не е дефиниран в европейското законодателство. Това означава, че определението на търговски схеми от всяка държава членка ще се ползва като правило. Дали става въпрос за нещо регулирано в местното законодателство или е урегулирано в прецедентното право, в съдебни решения. В член 2, точка 1.4 се дава определение на международен мащаб, на, на международен търговски мащаб. Ако има международно определение, то ще има а, предимство. А, стига да е част от а, споразумението акта, но то не е. Режима за доставчиците на интернет е в съответствие с директивата за електронната търговия и а, няма допълнителни изисквания. На господин Амбрехт искам да кажа, че е необходимо да има механизми за налагане извън на фалшификатите, защото търговските субекти в Европейския съюз разчитат на защита на своята интелектуална собственост, като например географските обозначения за висококачествени земеделски продукти, патенти за новаторски индустрии, дизайни за, например, модата или пък за развлекателния и културния сектор. По отношение на резолюцията на парламента за прозрачност и за състоянието на преговорите, приета 10 март, директно се занимава с фалшификатите в член 9, но може да бъде тълкувано това, че се отнася и за авторското право, 10 параграф. Ипсо тук се включват търговските марки, но не и интелектуалната собственост, което включва авторското право. По отношение на правата за интелектуална собственост, резолюцията призовава комисията да включи клаузи за налагане, за правоприлагане в рамките на европейското законодателство, което е именно нещото, което сме направили след като казах това, ние не искаме да се въвеждат от преговарящите страни контролни механизми на границите за нарушения на патенти, което всъщност е свързано с генерическите лекарства. Тук става въпрос за режима ТРИПС и Международната търговска организация иска налагане на санкции за нарушения на интелектуалната собственост, но не разширява тези санкции за тези две мерки. Комбинацията между нарушения по митниците и углавни престъпления на наказателното право. По отношение на защитните механизми, те ще бъдат включени и в акта. Благодаря ви много, господин комисар. Мисля, че изчерпахме всички въпроси и изчерпахме времето, включително и вашето. Много ви благодаря за това, че дойдохте. Колеги, смятам, че сега ще дам а, правото на действителния председател да си вземе мястото а, и сега и двамата ще напуснем подиума.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 Добър ден, уважаеми колеги. Моля да вземете местата си. Продължаваме. Извинявам се, че не можах да дойда за първата част на тази работна сесия на комисията Либе – Имах неотложни ангажименти в Испания. Благодаря на нашата уважавана колега Софи Интвелт, която председателства първата част на това заседание на нашата комисия. Сега продължаваме от там, откъдето спряхме, следващата част от дневния ред е представяне на едно проучване относно връзките между организираната престъпност и корупцията. Това е презентация от Центъра за изучаване на демокрацията в два тома по нещо, което е изключително важно – за всички нас в Комисията по граждански свободи и за всички, които са отдадени на превенцията и унищожаването на всички форми на организираната престъпност и по-конкретно нейната връзка с корупцията в Европейския съюз. За презентацията давам думата на господин Стефанов. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, членове на Европейския парламент. За нас е изключително удоволствие да сме тук днес. Малко променихме презентацията спрямо текста, който имате във вашите папки, тъй като времето за презентация беше скъсено от час и половина на един час, за да имаме малко повече време за въпроси. Ще се опитаме да приключим за половин час. Ще представим различните части на проучването. Аз ще започна после господин Александър Стоянов, който отговаря за научната дейност в центъра. Ще представи методологията. Филип Гунев отдясно на мен ще представи същността и накрая ще приключим с препоръките за комисията и за държавите членки. Ще започна с кратко представяне на Центъра за изучаване на демокрацията и след това ще представим методологията, целите на поручването, след това накратко ще представим връзката между организираната престъпност и корупцията и след това ще преминем към препоръките. Центъра за изучаване на демокрацията тази година ще навърши 20 години. Беше създаден през 1990. Това е нещо изключително сериозно по стандартите на новите държави членки. За тези 20 години провеждаме три основни вида дейности. Научна дейност, проучване економически, социологически и правни, обществено осведомяване, нещо необходимо в една демократична социално-пазарна економика в България, например, или в други държави членки. Ние работим с българското правителство и с Европейската комисия, освен това, за да има по-голямо въздействие на политиката на европейско ниво. Центъра беше създаден през 1990 година и в продължение на всички тези години се занимавахме с различни теми. Имахме редица между институционални споразумения. Работихме с съвета на Европа като информационен център, работихме с мрежата Global Development Learning, с генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи. Виждате, че имаме много организации, които ни подкрепят. Нашите средства идват чрез процедури по обявяване на търг, търгови процедури за проекти. През последните години 70% от нашите средства идват от европейски източници, говорим най-вече с генерална дирекция ПВР, занимаваме се с въпросите на организираната престъпност, в тази връзка с правата на жертвите. Имаме средства, които идват и по седмата рамкова програма. Те са свързани с съдебните въпроси. Ще кажа няколко думи относно европейския контекст на поручването. Искам да кажа защо тази тема е толкова важна. Всички в Европа осъзнаха, че сме много по-свързани един с друг сега, след економическата криза. И това е една от важните теми. Е, корупцията е една от най-важните теми, която ни е, занимава и ни свързва в Европейския съюз е, нещо много по-релевантно за нас от колкото някои други програми, например. Ние ще се опитаме чрез нашето проучване да ви покажем, че е, стигнахме до заключението, че има нужда от е, много конкретни общи действия на европейско ниво. Сега ще дам думата на господин Александър Стоянов, който ще представи целите и методологията на проучването. Благодаря. Благодаря. Основните цели на това проучване относно връзката между организираната престъпност и корупцията бяха да се даде основа за бъдеща научна дейност и за конкретни действия от името на Европейската комисия. Проучвателният характер на основната цел се крие в факта, че няма опит обща рамка и няма обективни данни за организираната престъпност в държавите членки. Затова основните цели на проучването могат да бъдат обобщени в три основни пункта. Проучване на това, кои са факторите и причините за корупцията, връзката между корупцията, организираната престъпност. Всички знаят, че има такава връзка. Проблема обаче е да се създаде цялостна представа, да се създаде карта на разликите между държавите членки. На второ място, целта е да се идентифицират най-добри практики в борбата срещу корупцията и организираната престъпност от държавите членки. И на трето място, да се направят заключения относно една бъдеща рамка за анализ и наблюдение на корупцията, организираната престъпност. Тази рамка би могло да се използва във всички страни на Европейския съюз. Подхода, първите трудности, пред които се изправихме, бяха свързани с един обобщен преглед на определенията и най-вече с определението организирана престъпност и корупция. Онова, което е относително ново в настоящото проучване е, че корупцията, особено свързана с организираната престъпност, е довела до включването и на така наречената престъпност на белите якички, включително тук се включва и поручване на незаконните пазари, независимо от това кой извършва дейността или кой е свързан с конкретния пазар. Една друга новост в определенията Извинява се оратора. и прекъсват частния сектор се разглежда тук. Това е въпрос, който е леко спорен, защото корупцията в частния сектор се разглежда като измама и обикновено не се анализира като корупция и съответно не се разглежда връзката между корупцията и организираната престъпност. Най-често корупцията се разглежда като злоупотреба с обществена власт. Една друга конкретна част, свързана с проучването, е самото измерване на организираната престъпност. Това е нещо, което е доста проблемно като задача. Опитваме се да се позовем на обективни индикатори за организираната престъпност. събираме данни за показатели, свързани с дейностите и обема, например, пазара на незаконните наркотици може да се счита за показател за организираната престъпност в една страна. Съответно, организираната престъпност се създава от хора, които действат нелегално на голяма е, територия или в голям мащаб. По отношение на методологията в това проучване, тя включва няколко различни метода. Първо, както обичайно се постъпва, имаме преглед на съществуващата литература, данни и информация, свързани с методите на корупция, извършваните престъпления, различните проучвания, направени в Европейския съюз по тази тема. На второ място, втората главна част включва статистически анализ на около 105 показателя, които измерват различните аспекти на корупцията и е организираната престъпност. Стоеността на този анализ ни се изразява в следвото. Успяхме да разгледаме два основни въпроса. На първо място, дали има съществени връзки, които доказват взаимосвързаността на организираната престъпност и корупцията. Това е една двустранна улица, тази връзка. Освен това, ни даде възможност да отчетем различните характеристики на държавите членки. И на второ място, дали страните могат да бъдат групирани по определен начин, за да се намали многообразността и сложния характер на този феномен. Това беше нещо, с което се взехме на по-късен етап, това е определяне на конкретни групи от страни. Успяхме поне частично да постигнем тази цел. Формирахме 7 групи страни. Възоснова на това четвъртия метод, който се използва, са конкретни случаи от практиката, а именно изследва се връзката между организираната престъпност и корупцията в конкретни страни. Този подход ни даде подробна картина за начина по който организираната престъпност се обръща към властта в различните страни и как използва корупция за постигане на своите цели. Връзката между Организираната престъпност и корупцията според анализа е изключително сложна и може да бъде сведена до три групи фактори. Прави се опит за обяснение как тази връзка се осъществява в различните страни и нивото на което се проявява тази връзка. Първо, сред най-важните фактори са историческите фактори. Тук имаме предвид конкретните процеси, които са се развили в различните държави членки. Прехода в Източна Европа, например, който генерира голяма доза дейност в сивата и черната економика, това е свързано и с е, трансформиране на собствеността във всички тези страни. Друга типична ситуация е свързана с националистическите движения в различни страни, като тези в Северна Ирландия, Корсика, страната на баските и така нататък. Втората група фактори са социалните фактори – които показват, че страни с по-голяма разлика в доходите, с по-силни семейни връзки, с традиционно участие на фамилии в политиката и в управлението, имат едно определено отношение спрямо използването на корупция и методи на организираната престъпност в различните дейности и пазари. И накрая има специфични културни характеристики на страните. Може да получите по-добра представа за това каква е тази връзка, ако погледнете доклада. Първата задача която се опитваме да разрешим в анализа на данни, е да създадем карта на връзката между корупцията и организираната престъпност. След като проучихме събраната информация относно показателите, стигнахме до заключението, и това е нещо, което се знае от предишни проучвания и сега се препотвърждава, а именно, че има два типа основни връзки, които съществуват. На първо място, връзката между нивото на економическото развитие, според показателя на БВП на глава от населението. Другите две променливи с нивото на корупция и нивото на контрол над корупцията. Колкото по-богата е една страна, толкова по-низко е нивото на корупция и толкова по-добър е контрола върху корупцията. Това е една обща връзка. Всъщност, от статистическа гледна точка имаме взаимодействие и връзка между организираната престъпност и корупцията и типа страна. Тези пък три елемента са свързани с държавните институции. Колкото по-ефективни са държавните институции, толкова по-ниска е корупцията и колкото по-висока е корупцията, толкова по-слаби са държавните институции. Втората връзка е статистически свързана с организираната престъпност. Взаимната връзка между индикаторите, които измерват тези променливи, за всички страни е 0,7 пункта. Това показва, че има използване на корупция от страна на организираната престъпност. От друга страна, една среда, която е склонна към корупция, насърчава съществуването на организирана престъпност. Тоест нещата се запълват и допълват едновременно. Броя на страните, броя на показателите и броя на интервютата и поручванията са твърде големи за да се включат в едно проучване, затова втората ни задача е да групираме страните, да определим едни конкретни общи характеристики, като избираме една страна от всеки кластър, от всяка група страни, за да и осъществим проучване от практиката. Формирахме 7 групи страни, според резултатите от проучването. В лявата страна на тази графика виждате група 1. Това са скандинавските страни. Те се характеризират с високо ниво на контрол върху корупцията, ниско ниво на корупция и ниско ниво на организираната престъпност. В дъното на графиката, в дясно, виждате ниско ниво на БВП, ниско ниво на контрол на корупцията, висока корупция и високо ниво на организираната престъпност. Между тези две крайности са другите групи, в които има две конкретни е, подробности, два случая, които са специфични. На първо място Франция и Италия, които не могат да бъдат групирани с други страни поради конкретните си характеристики. И двете страни имат високо ниво на БВП. Във Франция има по-добър контрол върху корупцията. Обратно, в Италия имаме нисък контрол върху корупцията и високо ниво на организираната престъпност. Възоснова на това групиране на страните се извършиха конкретни проучвания от практиката, конкретни проучвания на отделни страни. Една конкретна страна беше подбрана от всеки един от клъстерите – и беше направено подробно проучване за конкретната страна, съответно тези заключения се прехвърлят върху част от страните или върху всички страни от групата или кластера. Сега ще дам думата на Филип. I... Преди да продължа, ще кажа, че тези групи или тези кластери страни, които ние идентифицирахме, добре е да се знае, че данните възоснова на които те са определени са доста ненадежни. Така се разглеждат от Transparency International и също от е, различни проучвания на Европейската комисия. Те общо взето се опират на това как се вижда корупцията от обществеността. ние не можахме да разработиме надежни показатели, за да измерим било размера на незаконния пазар или доколко силна е организираната престъпност. Създадахме тези групи и след това започнахме да търсим обяснения, за да може да подредим страните. в е, доклада ще видите, че използваме три различни подхода за анализиране на това как организираната престъпност се възползва от корупцията. Първо разглеждаме това, кои институции са обект е, на организираната престъпност е, във връзка с корупцията. Второ, да видим какъв е незаконния пазар и как той функционира, примерно за наркотиците и тяхното разпространение, необходима ли е корупцията и къде. Започваме с кратко описание на това, кои институции са обект е, то е и въпрос на здрав разум, че очевидно това са преди всичко полицията, съдебната власт, митническите власти и политиците. Най-често те са обект. В зависимост, разбира се, от дейността на организираната престъпност и други институции могат да бъдат е, тяхен обект, тяхна цел. Примерно при е, контрабандата на незаконни културни ценности. Подобен обект могат да бъдат музейните работници. При незаконната сеч е, съответните Министерства на земеделието или горите. Е, нашето проучване обаче поради неговият ограничен обхват е, се ограничи с институциите, които най-често са обект на корупционен натиск. Накратко ще се опитам да разясна двете, работата с двете институции, които смятаме за най-важни. Преди всичко това е полицията. Полицията Ще се върна за малко, казва лекторът. Трябва да се опитаме да разберем как тези институционни коруп... корупционни практики са взаимно свързани как когато се корумпира един политик, това много лесно влияе върху други институции. Е, не е лесно да се разделят една от друга тези практики. Примерно в някоя страна едва ли ще може да се наблюдава, примерно, корупция сред полицията, но не и сред прокура, в прокуратурата, в митническите власти, местните власти и така нататък. Винаги съществува връзка. Има различни фактори, които трябва да бъдат взети предвид, когато а, разглеждаме начините, по които организираната престъпност използва а, корупцията в различните институции например, културните и неформални социални контакти в някои страни улесняват достъпът, примерно, до местната полиция и нейните служители. В други страни неформалните отношения се считат за неуместни и това прави корумпирането на полицейски служители по-трудно там, където има активни антикорупционни органи, които търсят да открият корупцията, може да се помисли, че корупцията е по-голяма в тези страни. Но това може да доведе и до намаляване на корупцията, тъй като е превентивен механизъм. Другаде подобни другаде на, на, на повърхността изглежда, че няма никаква корупция, обаче е, на практика не знаем всички колко голяма е корупцията. На практика най-често обект на корупционен натиск е полицията от страна на организираната престъпност. Е, така е дори в страни, където общо взето се смята, че корупцията не е проблем. Но това е въпрос, по който много се говори. Ние а, е, проведахме интервюта, например, в Великобритания, е, където има агенция, която е, анализира а, използването на корупцията като а, начин за проникване сред в полицията. А, техните докладите на агенцията не се публикуват, годишните доклади не се публикуват, това е защото а, те се обстремят да не подкопаят а, доверието на обществеността в полицията. Въпреки, че това е въпрос, който е общ за нашите страни, има определени фактори, които влияят върху нивото а, на засягане на полицейските органи от корупцията. В, в някои страни цели полицейски а, цели полицейски а, е, служби са корумпирани, другаде са само отделни служители. Обикновено най-често се насочват престъпниците към старши офицери, близ които наближават да се пенсионират въпрос на разследване, кой е фактически най-уязвим и подат, кой е най-податлив за корупцията. Разбира се, полицейските сили се различават в различните страни. Там, където наркотиците и проституцията са незаконни, стимулите е, за корумпиране на нишите полицейски служители са доста големи. Там, където наркотиците и проституцията са законни, няма нужда от подобна корупция на най-низко ниво. Интересно е също така да се отбележи, че а, е, как е различен достъпът на престъпници и мигранти до толкова, доколкото те се опитват да корумпират полицията. А, в, в много пъти се използват посредници. А, ако говорим за Северна Ирландия или Южна Франция, там се наблюдават традиционно установени бивши терористични групи, примерно в Северна Ирландия или традиционните престъпни групи в Марсилия, които имат традиция в опитите си да корумпират местните полицаи. Нещо друго, което трябва да се спомене, това е политическата корупция. А, разбира се, политиците не са обект на корупция така често, както полицията, но а, тук пораженията могат да бъдат много големи, тъй като политиците могат да влияят включително и върху полицията. А, и подобни явления съществуват. Те могат да влияят и върху съдебната власт, върху митническите власти и други институции. Но трябва да се прави ясно разграничение между политиците на местно равнище и корупцията на местно равнище. Нещо, което се наблюдава на много места и случаите, където организираната престъпност се насочва към парламентите, към висшите служители, към депутатите. На много места тези корупционни явления са ограничени или дори напълно отсъстват. Е, тук се сблъскахме с големи трудности за намирането на информация. Нещо, което забелязахме в целият Европейски съюз е, че когато се сменят правителствата, новите правителства се опитват да се обърнат към корупцията на предишните власти. И там, където има по-чести смени на властта, по-често се вадат кирливите ризи на предишните правителства. И се разкриват случаи на корупция на по-високите етажи на властта. Това е отразено и в проучването на общественото мнение. И затова трябва много внимателно да се отнасяме към това как хората се отнасят към нивото на корупцията. в в, политически, в политическият апарат, сред политиците. Анализирахме и корупцията в частният сектор и случаите, когато организираната престъпност се насочва към частни фирми Не става дума за, само за подкупване. Примерно, когато фирмите подкуп, подкупват държавни служители. Не, става дума за търговски дружества, които са свързани с незаконните пазари, с незаконни дейности. Няколко примера, ако погледнете тази схема на традиционният незаконен пазар на ниво производство а, и доставки, примерно на цигари. А, доставят се големи количества контрабандни цигари и може да се примерно или пък, или пък а, подкупуване на служители за контрабанда на културни артефакти. И след това, разбира се, те се транспортират и наблюдава се е, много често транспортните фирми, е, било е, шофьорите, било служителите по охраната, сигурността в, пристанищата и така нататък са обект на, на корупция. Също се отнася и до продавачите в магазините на дребно, които се биват подкупвани, за да продават, примерно, незаконни проучвания. Има случаи, примерно, и на а, подкупване на банкови служители или пък на служители в а, а, заведенията за хазартни игри. Решенията по отношение на корупцията в частния сектор – в много страни корупцията или, или не се разглежда като престъпление, или срещу нея не се взимат мерки. По този въпрос се оказа, че се знае доста малко, като се изключат някои съществуващи проучвания. Сега ще пропусна една част от изложението и ще дам думата на колегата, който ще приключи с формулираните препоръки на доклада. Благодаря. Господин председателя ми дава още три минути, за да приключа с изложението. Имаме две групи препоръки и комисията ни помоли да разработим тези препоръки в светлината на Стокхолмската програма и прилагането на Хакската програма, свързано с прилагането на Лисабонския договор. Имаме две групи препоръки. Едните са по-амбициозни, но и добавят повече стойност тук са представени, а именно разработване на механизъм за наблюдение на корупцията, да се усъвършенства, да се, подобря, да се подобри механизма, който вече съществува. Има такива механизми на Греко, на Европол, на а, а, Организацията за економическо сътрудничество и развитие на съвета на Европа и така нататък. Има доста потенциал. Смятаме, че има голяма стойност създаването на едно независимо звено за събиране на информация по модела, например, на Агенцията за наблюдение на основните човешки права, като, например, нарушения свързани с расизъм и така нататък. това звено ще предоставя независима гледна точка по отношение на съответните държави ще има лица за контакт в съответните държави, защото организираната престъпност е обословена от местния контекст, но също така има и неща, които са сравними, може да се споделя опит на европейско ниво. Смятаме, че трябва да съществува някакъв набор от основни показатели, които да позволяват сравнението между различните държави, въпреки че това е много трудно. Също така смятаме, смятаме, че трябва да се събира данни не само от звената за борба с корупцията в полицията и митниците, но и други източници на информация, например с беседвания с криминално проявени или а, интервюта с представители на частния сектор. Тоест този мониторингов механизъм за а, корупцията ще е звеното, което ще докладва пред Европейската комисия и ще може да предоставя доста по-солидни проучвания в тази сфера. Нещо, което е доста по-бързо и не толкова амбициозно като цел е използването на член 83 от Лисабонския договор, според който трябва да се разработят минимални правила за дефиниране на корупцията. Мисля, че трябва да се надгражда на това. Това би било една стабилна основа основа за постигане на едни указания за общо определение към различните държави членки и институциите им, полицията, митниците. Това ще хармонизира статистическите данни и това ще помогне за разработването на стабилни програми за обучение за борба срещу корупцията и ще подпомогне изследванията в областта на борбата с корупцията. Нещо, което открихме, че липсва е, е това, че програмите за борба срещу корупцията са доста теоретични и няма, не съществуват, поне според нашите изследвания, практически такива обучения. Това би било от полза, смятам аз. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Остана ни още малко време, което да отделим за въпроси. Искам да ви помоля да бъдете кратки в коментарите и въпросите си. Е, господин Деянг има прав думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на а, изследователите за тази усилена работа, за този труд. Искам да направя един-два критични коментара по отношение на вашето изследване. Трябва да кажа, че методологията на това изследване е нещо, което бих описал като а, слаба или уязвима. Имаме списък всъщност от държави членки и примери, в които държавите членки не са използвали мерки за борба с корупцията. Това създава впечатление, а, ко, а, което а, може би е задоволително на пръв поглед, но не и в задълбочен план. А, вие като изследователи основавате а, изводите си върху статистически данни, върху върху някакъв материал, но не смятам, че методологията ви е стабилна. Нямате е, стабилни инструменти за измерване на корупцията и организираната престъпност, а и не разполагате с ефективни инструменти за измерване на е, наблюдението, надзора и контрола, който се осъществява върху тези явления. Това осъзна, а, е, означава, че в някои държави може да съществуват отлични мерки за контрол на корупцията, но броя на случаите на корупция не ви дава истинско измерение за проникването, степента на проникване на корупцията. Затова трябва да сме много внимателни, когато използваме измерители като тези. Сега да премина към препоръките. Всъщност, още един коментар по самото изследване. Мисля, че е интересно да се а, направи връзката и да се идентифицира връзката с организираната престъпност, но се надявам, че ще се съгласите с мен, че няма значение дали говорим за маломащабна или а, широкомащабна корупция, а ако хората се налага да плащат подкупи, за да имат достъп до образование, до здравеопазване, по мое мнение, това е също толкова сериозно, колкото и широкомащабната корупция, обвързана с организираната престъпност. Затова не смятам, че Европейския парламент трябва да разглежда корупцията само като обвързана с организираната престъпност, а и с всякакви други явления. Е, приветствам препоръките, които са извлечени от е, това проучване. Смятам, че е, комисията заедно с Европейския парламент имат задължението да се борят срещу корупцията. Смятам, че комисията даже разглежда изготвянето на едно съобщение под този въпрос, но доста се бавят с това съобщение. Мисля, че трябва да окажем известен натиск върху тях. Въпросът е какво ще се направи възоснова на това. Знам, че и Европейския съюз и държавите членки са подписали договора за борба срещу корупцията на Обединените нации и са поели ангажимента за въвеждане на ефективни системи за наблюдение. Ако ще го правим, трябва да имаме и нови инициативи. Има добри примери по света, например в Латинска Америка, държави, които са имали достъп до ефективни инструменти за измерване на нивото на корупция. Тоест, не само да се види какво е е общественото схващане за корупция, но и други измерители, като например тези, които се дават от прозрачност без граници. Този инструмент доста добре работи в Латинска Америка и на други места, защо да не го използваме и тук. Това ще ни даде по-творчески идеи за измерване на корупцията. По отношение на мониторинга не съм за създаването на нова агенция. Вече имаме твърде много агенции, а не забравяйте, че и тази агенция може да бъде корумпирана. А, ние тук не разглеждаме корупцията само в държавите членки, но и в Европейския парламент, защото и тук присъства това явление, корупцията в комисията и други институции, включително агенции, които работят с развиващите се държави. За това а, искам да видя доста по-голям интерес а, в този смисъл, но смятам, че са необходими допълнителни усилия и трябва наистина да се помисли кой е най-добрият начин за наблюдение на корупцията, тъй като това е наш ангажимент по а, договора на ОНЕ. Господин Илчев. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да изразя а, различна гледна точка. Според мен резултатите от това изследване и съдържанието на този доклад, както и съдържанието на презентацията, а, смятам ги за доста обещаващи по няколко причини. На първо място, защото говорим за нещо, което не е видимо, не е лесно за измерване, не е лесно за а, обсъждане и за противодействие. Корупцията и организираната престъпност вероятно са най-невидимите явления, най-скритите части от живота на една общност или на едно цяло общество в държавата. Затова наистина трябва да си смел и изпълнен с ентусиазъм, за да навлезеш в тази сенчеста част на обществото. Разбира се, критичното като подход е много важно, защото говорим за едно явление, което ще се задържи доста дълго време. В този смисъл е първия ми въпрос. Когато говорим за специфичните характеристики или черти на формите на корупция и организирана престъпност в различни места из Европа и света, авторите на това изследване явно са имали предвид менталитета, историята и историческите връзки между обществата, структурите за повишение и изкачване в иерархията в някои държави. Смятате ли, че конкретните характеристики на корупцията и организираната престъпност в тези места могат да се окажат много по-устойчиви, отколкото прехода. Смятате ли, че в следващите години трябва да съсредоточим допълнителни усилия и ресурси, за да проникнем в тази специфична и доста ясно разграничена а, част от обществения живот, особено в някои посттоталитарни държави. Докладът отразява а, една доста подробна работа и аз ви благодаря за положените усилия, защото в ежедневието обикновено чуваме простите истории по медиите, свързани с подкопи и шурубажанащина, а тук целта, която сте си задали е доста по-амбициозна. Благодаря ви. Благодаря госпожа Елчева. Благодаря, господин председател. Аз на мой ред искам да благодаря за това ясно изложение на авторите. Искам да ги благодаря, че те хвърлят светлина върху някои особено трудни аспекти е, за наблюдение и за измерване. За да не повтарям това, което казаха двамата колеги преди мен, ще се опитам да се спра вниманието си върху а, е, три въпроса. Единият е, е, е много характерен за България и Румъния, а другите а, са по-скоро по-общи. Първият ми въпрос, както беше казано в края, вие казахте, че вече съществуват други механизми за оценка, като евробарометърът, например, работата на Европол или Организацията за сътрудничество и развитие. Каква е добавената стойност на вашият механизъм? Каква е добавената стойност на механизма, който вие предлагате в сравнение с съществуващите механизми? Това първо. Вторият ми въпрос се отнася също до добавената стойност на механизма, който вие предлагате. Каква е стойността, която той може да допренесе в някои специфични области на европейската политика? Мисля, имам предвид разширяването и по-специално механизмът за проверка и наблюдение, който се прилага към България и Румъния. И третият ми въпрос, не моят колега го спомена, той е свързан с Европейската комисия и изпълнението на Стокхолмската програма. Става дума за а, а, съобщение за борба с корупцията в страните членки и начините за сътрудничество с съвета на Европа. Спирам до тук с цитата. Въпросът ми е какво мислите вие за създаването подобен европейски механизъм за оценка на корупцията и борбата с нея? Какви ще биха били неговите а, полезни страни? И, както знаем, а, създаването на един механизъм технически е трудна работа, а, достъп до документи, достъп до а, релевантна информация. А, и бих искала да знам каква е вашето мнение по тези въпроси. Имате ли вече представа какви могат да бъдат главните трудности, а също така и главните предимства за Европейския съюз, ако бъде създаден подобен европейски механизъм? Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на тримата докладчици за това проучване. Много интересни отправни точки има в него. Може би трябва да се опитаме да дадем на да не оценяваме доклада на тримата ни гости по един ученически начин, защото информацията в крайна сметка, която е в това резюме, което имаме, е не чак толкова пълна. Мащабно проучване е това. Смятам, че комисията, съвета, държавите членки трябва да създадат една обща стратегия, както се планира и в Стохомската програма. Тя дава дефиниция на корупцията, защото без да имаме една обща дефиниция, ще е много трудно да събираме статистика, да създаваме добри закони, за да се приключи с този феномен. Освен това, е важно да се обвържат всички съществени съществуващи официални данни от държавите членки от Европол, от всички органи, които се засягат, за да се създаде платформа, законодателна платформа, за общо действие във всички държави членки. Проучването е много полезно, но имаме нужда от един по- институционален подход на по-солидна основа. Благодаря. Господин Бусотил. И аз искам да благодаря на тримата ни гости за това, че представиха своето проучване. То е много интересно и идва доста навремен. Само преди няколко седмици, господин председател, Европейския парламент прие писмена декларация за борба с корупцията – това ще бъде първата стъпка в една цяла поредица. които Европейския парламент и всички европейски институции трябва да предприемат, за да се предведат ласък на въпроса за корупцията. Това е много важен въпрос. За съжаление, Европейския съюз не прави много по въпроса. Всички знаем, че това е тема, по която си заслужава да се работи. В тази връзка искам да чуя какво смята комисията по отношение на този доклад, в светлината и на обещанията, които пое госпожа Малмстрем за инициативи в тази област. Смятам, че един механизъм, който ни дава идея за това кои страни са добродетелни и кои не – е добър сам по себе си. Затова се присъединявам към казаното от предишния оратор. Съгласен съм обаче с нея, че ако ще имаме някакъв индекс, той трябва да се основава не на спекулации, на някакъв вид догадки, а въз основа на конкретни данни, произхождащи от конкретни случаи, в които е имало корупция – това ще е много трудно за постигане, както вече чухме, но това е пътя по който трябва да поемем. Ако ще работим по този въпрос, посочването с пръст е нещо изключително важно. Нито една страна от Европейския съюз не иска да бъде аутсайдер, когато става въпрос за борбата с корупцията. Благодаря, господин Крочета. Откровено, смятам, че проучването е много интересно. Освен това, трябва да ви кажа, че в него има голяма доза смелост. Защото в това проучване поне някои хора са имали коража да направят анализ, да направят таблици по въпроси, по сектори, които са табу или са били табу до сега. Полицията, частния сектор, връзката с политиката. Има конкретни примери от страни като Испания, Италия, Източна Европа. Положението е много драматично. Тук няма как да сме е, спокойни, защото не говорим за места, които са на другата е, част на земното кълбо. В е, страни, които имат древна култура, продукция на древни цивилизации, корупцията като че ли е залегнала е, в корените на обществото. Господин Бусотил, оценявам високо факта, че вие поискахте да се направи представяне на това проучване. Ясно е, че има положителни последици и ще има положителни последици от това проучване, но не можем да очакваме да приемем подход е, подобен на този, който биха предприели полицейските органи или съдебните органи. Трябва да разгледаме конкретните случаи. Когато, например, се демонстрира, че има цели региони, в които има разпределение на властта възоснова на семейни връзки, наличие на организирана престъпност, корупция във всички сфери на економиката и така нататък, не можем да се насочим само към конкретния регион. Трябва да се насочим към корените на злото. Защото те са много по-надълбоко, отколкото си мислим. Говори се за Италия, говори се за в случая Берлускони, за други примери на корупция. В Италия тези неща до сега се изтъкваха от опозицията. И човек, който подчертаваше подобни проблеми, беше разглеждан като комунист. Сега се вижда, че подобни тези в подобни проучвания не се правят от комунисти, а от нормални хора. Тук има сериозна злоупотреба в повечето случаи. Така че е добре, че имаме такава снимка на положението с корупцията в Европа. Ако има една слабост, която трябва да подчертая, то това е, че проучванията трябва да навлязат в по-голяма дълбочина. защото определено има връзка между организираната престъпност, между мафията, тероризма, трафика с оръжие и така нататък. Ще стигнем до тайните служби, които доста напуснаха сферата си на действие в някои страни. Ще стигнем до убийствата на съдии в някои страни от източна Европа. Ще стигнем до политици, убити в Италия, защото са се опитали да сложат край на тази система. Ако смятате, че в това проучване се правят и отправят твърде сериозни обвинения, просто се лъжете, защото това си е едно доста добро научно проучване. Затова си мисля, че Както правим и в Италия с комисиите за разследване на проблемите с мафията, трябва и в Европа да се направи нещо подобно. Да има някаква комисия за корупцията. Ако разглеждаме модела на действие на мафията като модел на действие на престъпността в Европа, ще открием много общи черти, защото в днешния свят всеки копира нещо, има замесени полицаи, съдебни органи и така нататък. Е, ще стигнем до много-много дълбоки слоеве, ще засегнем всякакви системи. Ако една компания, свързана с мафията, например, реши от тук нататък е, да възлага някакъв договор за строеж в Палермо, то благодарение на едни евентуални нови структури, тя ще е изправена пред много големи трудности. Когато има тръжни процедури, например, трябва да има комисия за борба с мафията. Аз самия съм кмет на район и трябва да се направи всичко възможно, според мен, за да се прекрати веднъж завинаги съществуването на мафиотските връзки в регионите на Европейския съюз. Ако една мафиотска компания обаче бъде изправена пред проблем да получи договор в Палермо или в Рим, обаче без никакъв проблем получава договори в Берлин или в Париж или в Лондон, то тогава няма да сме решили проблема. Съвсем откровено казано, с оглед на типа мафия в Италия, хора, които имат оборот около 2 милиарда евро на година, и тук не говоря само за Италия. Аз давам пример с Италия, ма има и други страни с сериозни проблеми, като Гърция, например. Въобще говорим за цялостен оборот от 2 трилиона евро. Въобще може да разгледаме всякакъв вид договори, взаимни зависимости, фондовата борса и така нататък. Трябва да се справим с абсолютно всичко. Благодаря. Мисля, а, мисля че времето ни свърши. Мисля, че е, комисията иска да вземе думата. Да. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като вече изчерпахме времето по тази точка, комисията е възложила това изследване и приветства резултатите от него. Смятаме, че то е много полезно за по-нататъчната работа. В момента не мога да разгледам всички коментари, направени от почитаемите членове на парламента, които бяха споделени тук, но искам да почета едно нещо, което не бива да забравяме за бъдеще. Всички данни за корупцията, които съществуват към момента и които са налични, както и самите изследователи показаха, е, са данни, които се основават на обществени схващания, което по, само по себе си е проблем. Тук беше споменато, че комисията може би работи твърде бавно по този въпрос. Нека ви уверя, че ние ние работим по въпроса за корупцията, за предотвратяването и борбата срещу нея. В момента правим оценка за това как можем да издадем един доклад за положението, свързано с корупцията в Европейския съюз. Конкретно работим върху това как да подобрим а, сферата за събиране на данни, за да може да се получат надежни данни за корупцията. И в момента се намираме в процес на оценка на рамковото решение за корупцията в частния сектор и се опитваме да видим как до момента тази рамка се прилага. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. смятам, че наистина това не е последния път, в който ще обсъждаме въпроса с корупцията и връзката й с организираната престъпност, господин Басути всъщност предложи да чуем от комисията на най-високо ниво какво е мнението й, но смятам, че е необходимо да отделим още 5 минути за вас, да кажете няколко коментара след всички въпроси и след всички коментари, които бяха направени от членовете на комисията Либе. Благодаря ви, господин председател, дами и господа, евродепутати. Наистина за нас е удоволствие, че има толкова много въпроси и подкрепа изразена от вас. Искам да спомена само няколко неща, преди да дам думата на господин Гунев за заключителни забележки. На първо място искам да кажа, че в действителност данните са ненадежни към този момент, но искам да каже, че метода за изследване е вече наличен, за да направим тези данни много по-надежни, ако има подобно решение на европейско ниво, за да може да се основаваме не само на данни от обществени проучвания на обществени схващания, но и реални данни от жертвите, да кажем, на корупция. Смятам, че госпожа Неделчева наистина спомена много важни неща. Единият и въпрос беше наистина важен. И последния изказал се също даде ясно да се разбере, че в Европейския съюз няма да има справедлив пазар, ако не се разреши както трябва този проблем. Това беше отбелязано и в нашия доклад. Комисията вече има опит в сравнителния анализ на корупцията, както и в механизма за сътрудничество и проверка в България и Румъния. И смятаме, че трябва да се разшири и използва повече този механизъм, както в сферите за разширяване, така и във вътрешния пазар на Европейския съюз. Благодаря ви. Две-три минути за господин Гунев. Искам да дам отговори на два-три въпроса, останалите можем да дадем писмен вид. По отношение на господин с неговия въпрос за неадекватната информация, аз искам да кажа, че този доклад трябва да го вземате като такъв имащ енциклопедична стойност. Виждате какво е полицейската корупция, не винаги виждате как това се изразява във всяка държава, но мисля, че това е добра насока, добра начална точка за по по-нататъчен анализ. Наистина този доклад е начална точка и въпреки това е доста изчерпателен. Дава ви добра представа за това как в политическата сфера, например, се разпространява използването на корупцията от организираната престъпност. Господин Илчев каза, че наистина може би прехода ще свърши преди да бъдат унищожени корупцията и организираната престъпност. Наистина съм съгласен с а, една от изказалите се, че институционалният подход е много важен. Ако видим корупцията в полицията в една държава, може да видим, че има изтичане на информация, което се смята за неетично поведение, докато в други държави изтичането на информация е случай на корупция. Затова трябва наистина да се разграничат тези феномени, да бъдат ясно определени. Затова все още нямаме едно общо определение на корупцията, което да работи. Винаги трябва да имаме конкретен подход към всяка отделна институция и да определяме за всяка отделна институция какво представляват корупционните корупционните практики и какво е тяхното определение. Във Франция виждаме 15 случая на корупция във Франция поради определението дадено от Франция. В Великобритания има 120 случая на корупция. Тоест много зависи от това какво е определението за корупция по отношение на господин Босутил и неговия коментар за а, ясните случаи, ние не можем а, да разчитаме само на явните такива а, и а, на тези, които са минали през съда, но също така и на разузнавателна информация. А, трябва да ви а, разочаровам а, господина от Италия. А, всъщност комунист е професора, който написа изследването за Италия. Това е, т.е. Е такива разбирания. А, това е случая в тази конкретна ситуация. Благодаря ви за вниманието. Искаме да благодарим на докладчиците, от, които са представители на Центъра за изследване на демокрацията. Благодарим ви за тази презентация. И минаваме на следващата точка от дневния ред. 13-та точка. Свързана с изменението на регламента, който изброява трети държави, чието граждани трябва да притежават визи, когато пресичат външните граници на държавите членки и държавите, чието граждани са освободени от това изискване. За първ път обсъждаме този въпрос е, тук в комисията Либе. Докладчика е нашата колежка Таня Фаджон. Сега нека разгледаме да обсъдим проекта за доклад за либерализиране на визовия режим с Албания и Босна и Херцеговина, но нека първо да чуем изложението на госпожа Файон, след това ще чуем становището на комисията и Белгийското председателство. Госпожа Файон, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, а, които имат смелостта все още да са тук в залата. и а, това е доста късно, вече през деня, само един ден преди излизане в лятна вакансия. Мисля, че този въпрос, който обсъждаме, е много важен и би ни се искало да има по-голяма аудитория, тъй като доста голям брой граждани в Албания и Босна и Херцеговина тясно следят дебата в Европейския парламент и процедурата за визова либерализация. Смятам, че визовия режим е изолирал гражданите от Западните Балкани вече доста дълго време и миналата година през декември, когато премахнахме визите за Македония, Сърбия и Черна Черна гора, е, видяхме е, огромния, е, огромното въздействие върху гражданите на тези държави. Това е един психологически ефект да могат свободно да пътуват в Европейския съюз и е много важно да приключим този процес в Западните Балкани. Първо за Босна и Херцеговина и за Албания. Трябва да кажа, че в началото на тази година, когато а, заявихме либерализирането на визите за три държави, а, видяхме известен отрицателен ефект а, по отношение на някои мигранти от тези три държави, особено от Македония и Черна гора. А, те а, дойдоха в Белгия, в Холандия да търсят убежище или работа. Трябва да кажа, че това продължи един месец и правителствата и двете държави реагираха адекватно, защото тези хора са били подведени. Те не са знаели, е, че има известни ограничения на безвизовото пътуване. Това беше една добра полука за органите в Босна и Херцеговина и Албания. И двете държави инвестираха доста средства за информационни кампании, които да осведомят гражданите, че безвизовото пътуване има известни ограничения до 90 дни. Също се разясни, че не даваме убежище, гражданство и а, право на пребиваване. Това е единствено право на свободно пътуване. Смятаме, че това е много важно за довеждане до край на този процес. Смятам, че през последните няколко месеци е, и от Босна и Херцеговина и Албания получаваме доста уверения, че много неща са били свързани по отношение, свършени по отношение на техническата подготовка Комисията признава напредъка постигнат от тези държави и напълно подкрепям предложението на Европейската комисия в проекто доклада си. Без никакви изменения подкрепям да се включат двете държави в белия списък, положителния списък предлагам на всички да поемем ясен ангажимент в смисъл, че а, искаме да а, доведем до край процеса, по който се споразумяхме миналия ноември и да разгледаме положението на двете държави като успешен въпрос. Смятам, че тук става въпроса заложени доверието в нас и надежността ни. Смятаме, че ще има техническа подготовка. В момента има експерти, които оценяват техническата подготовка сега в Албания, миналата седмица в Босна и Херцеговина. И двете държави дават висока степен на увереност, че са свършени доста неща. Има политическа роля, воля и ангажимент за прилагане на секторните политики и законовите рамки, които са свързани с визовия режим. Трябва да подчертая, че предвид факта, че това е насочено основно към младите хора. Парадоксално е, че преди 20 години държавите, гражданите от тези държави са можели да пътуват без визи, а сега има млади хора, които не са имали до момента възможност да пътуват извън страната си. Имаме възможност да обсъдим как ще имаме възможност да обсъждаме европейските ценности с тях, ако те познават единствено собствената си държава. А, тук специално имаме предвид младите хора, защото така те ще имат възможност да пътуват свободно, да посещават приятели и семейство в чужбина, а, да се обучават в чужбина и а, да им върнем този шанс, тази възможност, която са имали техните предшественици. И искам да заключа с факта, че имаме ангажимент от Европейската комисия, че в началото на септември ще получим устен доклад за работата на експертите в двете държави. Очаквам положителен резултат, положителен доклад по отношение на техническата готовност на двете държави и съм уверена, че те заслужават либерализиране на визовия режим възможно най-скоро. Също така от наша страна, от страна на Европейския парламент, трябва да се ангажираме с гласуване в комисията Либе, както и в пленарно заседание. Това да стане в началото на есента, за да дадем окончателното разрешение. За това искам да помоля Европейския съвет да следва тази линия и, и да има предвид, че смятаме този въпрос за спешен. Затова тази точка в дневния ред ще е отново в, през октомври в нашите обсъждания, а не през ноември, както се чу един слух, защото отлагането с един месец ще доведе до риска за политическа нестабилност, етническо разделение и така нататък. Мисля, че цената, която ще трябва да платим, ако не либерализираме режима, ще е твърде висока. Искам да заключа, че това е наша отговорност. Е, ние всъщност решаваме въпрос, свързан с качеството на живот на гражданите в Западните Балкани. Разбира се, притеснително остава положението с Косово и наистина този въпрос е, трябва да стои високо в дневния ни ред. Е, как да ангажираме Косово в процеса за либерализиране на визите. За тях, щом приключим с либерализирането за Албания и Босния и Херцеговина, надявам се това да стане в начало началото на есента. Това беше резюме и сега искаме да дадем думата на представителя на комисията, госпожа Гогу. Yes, please. Well, uh, we are... Ние сме доволни от доклада на госпожа Файон. Известна ви е позицията на комисията по отношение на следващите стъпки, така че от наша гледна точка какво трябва да се направи? Е, да се довършат последните детайли от техническите мисии. Ще е, потвърдя още един път нашият ангажимент. Е, след като получим резултатите от експертните мисии в началото на септември, както беше предложено през няколко седмици от комисията, благодаря за краткостта и яснотата. Какво ще ни каже представителя на Белгийското председателство. господин Емил Вайн. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати. Както Държавния държавният секретар каза тази сутрин, Белгийското председателство взима за сведение декларацията на съвета и парламента от 2009 година. Признаваме европейската перспектива на Босна и Херцеговина и знаем, че е, премахването на визите може да е, стане само когато са извършени всички законодателни стъпки в съответните страни, с това са съгласни всички страни членки. Приветстваме инициативата на Европейската комисия за изпращане на нови на мисии от експерти, които в момента са в страните. Въз основа на е, тяхната оценка и въз основа на оценката на Европейската комисия, през септември ще бъдем наясно дали двете страни изпълняват е, условията. Дали те ще имат е, облегчен режим е технически въпрос. Решение ще бъде взето въз основа на доклада на експертите и оценката на комисията. Ако двете страни изпълняват условията, председателството ще направи всичко възможно, за да се а, пристъпи колкото може по-бързо към решаване на въпроса, но разбира се има технически стъпки, които трябва да бъдат изпълнени. Благодаря на, на госпожа Файон и ще продължим да работим по този важен въпрос. Благодаря. Има ли забележки? Е, госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че изпуснах първата част от изложението на госпожа Файон, но като знам е, нейните позиции от преди, съм почти сигурна какво е казала. Защото и в миналото тя е не един път е предлагала на нашата комисия много добри доклади. Мисля, че очевидно двете страни и Босна и Херцеговина и Албания са направили сериозен напредък и е, се надявам, че ще се вземе бързо положително решение за визите. Аз съм докладчик е, в АФЕТ по този въпрос. Ще бъда кратка. Надявам се, че ще можем да гласуваме на 6 септември. Подкрепям категорично становището на е, докладчика и е, е, нейното желание да решим въпрос колкото може по-бързо и да влезе въпрос за гласуване в пленарна зала през октомври. Нещо, е, една, една мъничка забележка по отношение на изказването на представителя на съвета. Това е технически въпрос, до толкова, доколкото трябва да бъдат изпълнени технически изисквания за либерализирането на визовия режим. Никой обаче не твърди, че тези технически критерии, трябва по какъвто и да е начин да бъдат по-низки, отколкото при другите страни. Но ще бъде политическо решение а, да не се а, даде безвизов режим на тези страни. Ако се сметне, че те са изпълнили критериите, но съветът продължи да бави протака въпроса, това ще бъде политическо решение. А, и би било жалко решение, което би било а, в, в противоречие с а, интересите на Европейския съюз. А, не става а, дума само за обичайните противници в центъра и в ляво, има и а, някои в дясната част на спектъра които виждат, че нашият интерес диктува да приобщим тези балкански страни към Европейския съюз. И затова трябва да се бориме с тесногръдите мнения, които се коренят в един интровертен национализъм. Става дума за един въпрос, който е свързан и със сигурността, който е политически и трябва да, за, кого, за който има ясни критерии. Благодаря. Господин Бузотил. Благодаря, господин председател, в светлината на това, което каза Сара Латфорд. Да кажа какво е позицията на дасноцентристските сили. Благодарим на Таня Файон за нейната работа. Имаме преди и политическите, политическата страна на въпроса и техническите изисквания. Говоря от името на нашата докладчика в Сянка, Анна Мария Корацо. И трябва да кажа, че и ние очакваме европейската интеграция и на Албания, и на Босна Херцеговина. Очакваме тяхното приобщаване откритост. Европа е тяхния естествен дом и няма нужда, няма какво да добавя към това. Но колкото до либерализиране на визовият режим, разбира се, там има критерии, които трябва да бъдат, изпуснени, изп... да бъдат изпълнени. Радвам се, че през септември ще получим резултатите от това, доколко са изпълнени критериите. Ако тези резултати са положителни, ние несъмнено ще подкрепим препоръките на госпожа Файон. А, прави сте, когато казвате, че имаме и отговорност, че става дума за доверието в нашите а, решения и когато трябва да се вземат, тези решения ще ги вземем. И последно приключване на въпроса докладчика. Благодаря, благодаря на колегите за подкрепата. Мисля, че Европейският парламент от началото до край показва, че подкрепя процеса за либерализиране на визовия режим. Благодарна съм и на съвета. Наистина, либерализирането на визовия режим е технически процес, но в крайна сметка ще имаме политическо решение и затова бих искала да ви напомня, моля, не забавяйте решение, след като получиме доклада на експертите. Особено ако ние в парламента и слушаме устните доклади на експертите през септември, мисля, че съветът ще може да обсъди въпроса горе-долу толкова бързо, колкото нас в парламента, без да го отлага за късна есен, ранна зима. И в заключение, искам да кажа, че в Европейският парламент аз съм уверена съм, ще дадем в началото на есента зелена светлина и ще продължим да подкрепяме този процес, за да могат гражданите на Босна, Херцеговина и Албания свободно да пътуват в Европейския съюз. Дълбоко съм убедена, че те го заслужават повече от всякога. Благодаря. Благодаря и аз. Мисля, че с това приключваме а, разискването по тази точка от дневния ред. Сега да видим нещо, да кажем нещо за графика. На 2 септември комисията ще представи резултатите от мисията. На 3 септември в 6 след, след обед е срока за внасяне на изменения. Както баронеса Латвард каза, ще може да гласуваме в, в, в комисията Либе, в нашата комисия на 13 септември. Ако няма възражение, минаваме към следващата точка от дневния ред. Е, тя е 15-та точка. Не, извинявайте, 14-та точка се отнася до The situation of the Eritrean immigrants Става дума за приемането на еритрейските, на беженците от Еритрея в Либия. Беше въпросът беше включен в дневния ред по спешност по искане на някои от нашите колеги. Тук в комисията Либе. Казвам добре е дошъл на генералния директор от Генерална дирекция вътрешни работи. Молстром, директор генерал Мансервизи. От Генерална дирекция външни работи, който ще информира нашата комисия по положението на бежанците от Еритрея които искат да влезат в, на територията на Европейския съюз, но са блокирани, е, възпирани в Либия. Този въпрос бе обсъждан неодавна и а, е, доведе до стъпки а, е, в защита на човешките права а, от а, органи на ОНЕ, Върховния комисар по човешките права и Международната служба за иммигрантите. Току-що научихме, че ръководителят на тази мисия в Либия, господин Лоренс Харт, е тук днес. Казваме му добре дошъл и ще му дадем думата след малко. Изглежда, че положението постепенно се подобрява но въпросът за третирането на иммигрантите и бежанците на либийска територия е все още открит, все още се водят преговори с Европейският съюз за споразумение между Европейския съюз и Либия, а също и по въпроса за реадмисията – Предварителни контакти по този въпрос са осъществени още в началото на 2009 година от заместник председателя на комисията Баро. Сега давам думата на госп... генералния директор господин Масавизи и след това можем да проведем кратко разискване. Колегата господин Панцери може би ще повдигне въпрос, който също според него е а, спешен. Господин Панзери, ще искате ли да вземете думата сега по този въпрос? Господин Мансервиси. Okay. Then, apparently, apparently Manservisi... Очевидно, господин Мансервиси е на път Може някой друг да се изкаже. Представителя на ION, господин Харт, той е тук. Искате ли да направите своя коментар, докато изчакваме господин Мансервиси? Идва, така ли? Господин Мансервиси? Добре. Оле, prendere il suo seggio?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 Директора генерал има сервиси. Разрешихме ли проблема с отсъствието? Да, господин Мансервиси е тук, значи започваме. Може да представите вашето изказване. Сега ще чуем какво имате да ни кажете. Uh, Благодаря. Аз съм тук, за да чуя вашите притеснения. Ще ви кажа и какво сме направили. Много се говори по темата, обаче няма пряка информация, която да идва по отношение на това какво се случва с тези еритрейци в Либия. Цялата информация идва чрез неофициални канали. Пресата, телефонни разговори, НПО. И в рамките на Върховния комисарят на беженците на ООН. Сега, какво знаем? В момента са задържани около 400 еритрейци, тъй като те очевидно са незаконни мигранти. Знаем, че либийските власти са се заели с идентификацията на 250 от тях. Те са задържани в центъра и межурата по незнайни причини част от тях се трансферират на юг в центъра Бърт. Знаем, че в настоящия момент се предприемат дипломатически совалки, най-вече от италианското правителство, благодарение на министрите Фратини и Фарон – Имаше решение на ООН, съответно се оказа натиск върху Либия и либийските власти казаха, че те не възнамеряват да гонят когото и да било, готови са да се трудничат и да трансферират много от тези хора в центъра Межурата, който отговаря на стандартите очевидно много повече от другия. Определено сме притеснени. знаем, че информацията, която сме получили до сега по пряк и непряк път от външния министр Мусакуса, който между другото днеска се среща с госпожа Малмстрем, че либиците са готови да ни предоставят всякаква информация и да ни кажат какво ще се прави. Те нямат никакво намерение да гонят тези хора – да ги експулсират. Освен това, Либия се обръща за помощ към Европейския съюз, защото либийците постоянно ни повтарят, че имат 4000 км не наблюдавана и охранявана граница с другите африкански страни имат нужда от помощ. Знаете, че тази позиция постоянно се повтаря от министър Мусакуса казва, че либийците искат а, да третират тези хора човешки и да им дадат а, достъп до Върховния комисариат на бежанците, за бежанците на ОНЕ. Знаете, че Либия не е подписала Женевската конвенция от 1951 година. Те обаче неофициално се съгласиха да сътрудничат с ООН. Съответният генерален директор ще посети Либия и ще разкаже какво се е случило след няколко седмици. Сътрудничим с Либия в много проекти в рамките на ООН. Очакваме естествено да се направи повече. Става въпрос за оказване на помощ, в крайна сметка. В този контекст Очевидно, водените преговори в момента за споразумението за рамково сътрудничество или рамковото споразумение за сътрудничество. Там се предвижда една глава, свързана с беженците, макар че нещата не са съвсем ясни. Срещата с господин Мусакуса вероятно ще даде нов тласък на нещата, защото се очаква темата да се обсъди след няколко седмици отново. Ако нещата се сведят само до рамковото споразумение, мога да кажа, че по отношение на вътрешните работи напоследък няма развитие, но сега, с оглед на последните събития, и с оглед на срещата на господин Мусаку с госпожа Малмстрем, се взе решение да се подновят и структурират по нов начин разговорите по тази тема. Това мога да кажа. Това е фактическата информация, с която разполагаме. Определено ще следим отблизо нещата, за да можем поне да се информираме на политическо ниво, защото говорим за политически връзки с Либия. Не говорим за прилагане на някакъв закон или споразумение. Това е което мога да ви кажа. Благодаря. Okay, thank you. Now it's... Благодаря. Сега, ако искате, може да чуем и представителя на ИОН, e господин Хърт. Комисията по външни работи, госпожа Гомеш. Тя е първа. Благодаря господин председателя. Аз съм тук като заместник член на тази комисия. Микрофон. Не е ли включен? Изглежда е включен. Искам да благодаря на господин Манцифици за информацията, която ни даде. Тя съвпада с информацията, която аз имам, онова, което изпълнявам успях да измъкна чрез Върховния комисариат на беженците на ООН. Приветствам факта, че е имало среща между Сесилия Малмстрем и външния министр на Либия. Тази среща ни дава повод за надежди. Аз лично съм докладчик по бъдещото рамково споразумение с Либия, което все още се договаря. Свързах се с либийския посланник още преди една седмица по отношение на проблема с 400-те еритрейци. С оглед на вниманието, което получи този проблем в държавите членки в парламента, с оглед на медийното покритие, и с оглед на преките контакти между госпожа Малмстрем и външния министр на Либия, получихме уверение, които са много важни, именно, че тези хора няма да бъдат експулсирани от Либия. Разбрах, че част от тези хора и са хора, които са върнати в Либия от държави членки на Европейския съюз, тъй като са били незаконни емигранти. Либийците не са правили проучване какви са тези хора. Има положително развитие в страни от това, което спомена господин Манцифици, за това, че няма да има експулсиране. that the EU is trying to establish with Libya, which is broader than the, the question addressing. Въпрос е изключително важен и обемист. Говорим за страна Либия, която никога не е ратифицирала Конвенцията за защита на беженците, въобще не признава, че има такова нещо като беженец. Макар, че Либия е част от конвенцията на Африканския съюз за беженците. За нас, с оглед на това, което се случва в момента по този казус, е изключително важно да получим гаранция, че тези хора няма да бъдат експулсирани и че ще получат някакъв вид а, статут за да могат е, да останат в Либия. Искаме да чуем, освен това, какво смята Либия по отношение на нашите притеснения, свързани с цялостната защита на беженците в Либия. Може да имаме резолюция от Европейския парламент, която да включи нещо подобно. Благодаря. Благодаря. Сега може ли да чуем представителя на ИОМ, e господин Харт? Бихте ли си изказали? Много благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря, господин Манцевизи, за това, което ни казахте. Аз съм готов с радост да потвърдя това, което вие казахте. Сега има официален характер на изявлението за освобождаването на или Трейците ние работим като международна организация в Либия още от 2006 година и работим с Върховния комисарят на ООН по конкретни въпроси, като защитата и презаселването на беженците, както и у нези, които търсят убежище. Напоследък предприемаме неофициални действия спрямо различните страни, заинтересовани лица, представени в Либия, за да може да се избегне депортирането. Това решение вече беше взето. Сега поддържаме редовна връзка и с еритрейската общност. Те смятат, че окончателната им цел е презаселването в Европа. Това обаче ще е временно решение, а не окончателно. Въпреки всичко се оповести споразумение между Вътрешното министерство и Министерството на труда на либийската арабска джамахирия, да се даде работа на тези хора в един конкретен регион в Либия. Те там ще работят по обществени проекти. Това не е същото като сумалийците. Сомалийците са освободени от центровете за приемане сега имат право да останат и да работят в Либия. Положението не е съвсем ясно определено в момента. Разбрахме последните няколко часа, че има решение на вътрешното министерство да освободи всички хора в центровете за приемане. Не само аритрейците, това вероятно ще даде свобода на хиляди хора, задържани в центровете за приемане в Либия. Не знаем дали на този етап ейтрейците ще получат работа или просто ще получат своята свобода. Както вече ви казах, положението се променя постоянно и ние продължаваме да наблюдаваме нещата. Ще видим какво ще стане. Вътрешното министерство помоли ИОМ да наблюдава освобождаването на еритрейците. Ние ще направим това в отсъствието на Върховния комисарят на бежанците за ОНЕ. Ще видим как се провежда тази операция. Няколко неща по отношение на защитата на беженците. Според а, статистиката на Върховния комисарят, те са 12 000 души в Либия имаме една де-факто закрила, тъй като от миналата година насам няма депортиране към Еретрея и Сомалия. Това са двете основни страни и източници на беженци и търсещи убежище в тази страна. Както вече ви казах, някои хора са прехвърлени в един център на юг. Това създава известни притеснение, защото този център е всъщност основното място, от което се извършват полети към страните по происход, само че сега ще избегнем експулсирането, така че това е добра новина. Естествено, имаме и други притеснения. Това е кратко представяне на ситуацията. Благодаря. Сега нека да дадем думата на колегата господин Панцери. Благодаря. Аз е, успях през последните няколко седмици да попитам комисията дали двустранните споразумения улесняват европейската инициатива или не. На няколко пъти ми казаха, че в много случаи двустранните споразумения пречат на европейската инициатива. Казвам това, защото когато се опитваме да се справим с съществуващото положение, този проблем трябва да бъде отчетен. Има много страни, които са близки до нас, страни, които са транзитни за мигрантите. И естествено тези страни да се опитат да управляват мигрантските потоци по-добре. В много случаи Както каза и представителя на комисията, никой не знае какво е съдържанието на двустранните споразумения, особено по отношение на политиката свързана с връщането в страните по происход, условията за реадмисия и така нататък. Има и още един аспект – по отношение на двустранните споразумения, нещо, което поражда спорове, защото в Европейския съюз няма солидарност. Днес в едно интервю за италиански вестник комисар Малмстрион каза, че държавите членки имат право да приемат собствена политика, но е добре да го правят в съответствие с Брюксел. Тук обаче нямахме участие на Брюксел – Либия не признава статута на беженец, не е подписала международните конвенции. Възоснова на съответното положение имаме две, два проблема. На първо място проблема, пред който са изправени 400-те трейци и перспективите пред тях. Те ще бъдат освободени от центровете за задържане, ще получат работа, това е добре, защото альтернативата е едно връщане. Много от младите хора в Еритрея са изправени пред перспективата да служат в казармата в Еритрея, докато станат на 40 години. Комисията каза, че альтернативата трябва да е нещо по-добро тези хора много често живеят, колкото да се каже, че живеят, просто умират бавно. Така че трябва да се направи нещо по въпроса. Мисля, че трябва да се окаже някакъв вид натиск, дори от името на Италия, за да се разреши проблема. Така стигаме до проблема с това какво прави Европа. Вярно е, че в момента се преговаря по едно двустранно споразумение. Знам, че има трудности. Трябва да се запитаме дали не е необходимо да се даде тласък, да се окаже натиск за замяна на двустранното споразумение с общо европейско споразумение – мисля, че трябва да се опитаме да лобираме за една такава идея. Има сериозни трудности с страни от рода на Либия. Не трябва да забравяме, че трябва да се действа бързо. Благодаря. Opening... Сега даваме думата за въпроси. Моля ви да бъдете кратки за да не пресрочим времето, което е предвидено а, за а, превод, тъй като имаме и още дневни, а, а, точки в дневния ред. Госпожа Аргентини. Благодаря. Защо присъства в дневния ред тази точка? Защо, защо а, включваме тази точка в дневния ред. Еритрея е Северната Корея на Африка. Всички, които напускат Еритрея, безспорно имат право на убежище. Онези, които напускат Еритрея, оставят членовете на твоите семейства в много трудно положение – така че ако вие напуснете е, е, Еритрея, след това страда семейството. Ви трябва да се държи сметка за това. Не всички са съгласни за това как се решава а, е, въпроса за емиграцията в е, Либия. Има някои, които искат да дойдат в Европа, а други, които не могат да представят е, да, искане за предоставяне на обежище. От, е, гледам един вестник от 29 е, април тази година, където се цитира госпожа Малстром, която казва, че Италия е сключила много добро споразумение с Либия и препоръчва всички страни да сключат подобни двустранни споразумения с Либия. какво е- се иска от комисията? Ако има двустранни споразумения с Либия, а, знаем как Либия се отнася към, е, към онези, които искат убежище. Знаем какво е положение с правата на човека в тази страна. и а, онези, които а, идват в Европа и искат с основание убежище, а, трябва да направим така, че да не им бъде отказвано, още по-малко да бъдат връщани обратно. А, говорим за страна, където военната служба трае до 40 годишна възраст. Става дума за страна, където гражданите не могат да се радват на своите граждански права. С, за да приключим с списъка на изказващите си, моля ви по две минути да използвате госпожа Флотр. Две минути. Euh, Разбира се. А, тази е, нова аритрейска афера е свързана с драматични обстоятелства, е, които идват, както каза моята колежка, е, до мен от една страна, е, където няма какво да се говори изобщо за права на човека. Е, тяхното положение е добре известно. Е, Поразумението, което Либия е сключила с Италия, е, е е, се оспорва е, и осъжда от организации е, за защита на правата на човека, от комисарят, от върховният представител за бежанците. Става дума за административната, съдебната практика, става дума за защитата, на която се радват тези хора. И несигурността по отношение на основните права в Либия, както беше вече споменато тук. И а, ожесточението, а, защото на това прилича, а, а, с което а, а, а, се водят преговорите, за да могат тези хора да останат в Либия. Е, според бюрото на Върховния представител за беженците на ООН е, са няколко, е, става дума за хиляди, които в момента бъдат задържани, малтретирани в Либия и за тях не се гарантира абсолютно никаква законна процедура. Европейският съюз няма никаква възможност да контролира нито условията, нито начина по който те са прияти там а, доколкото нашите посещения там показват, че тези условия са абсолютно а, ужасни и а, върху тях се упражнява произвол. А, какво правим ние, като обсъждаме с Либия възможността тази страна да контролира а, поток от иммигранти, като ги задържа на своя територия? Необходимо е да се постави този въпрос и да се поиска от комисията да се направят заключения от тези драматични обстоятелства. Onorevole Iacolini, due minuti, la preghiamo. Две минути е, за господин, господин Колини. Благодаря, господин председател. Чухме нова информация. Много от нас, вероятно, не бяха запознати с нея, мислейки за тези 400 еритрейци, които са попаднали в тази особено драматична ситуация, както информацията за тези 12 000, които са били обект на някакъв вид интервенция. А тази сутрин министъра по иммиграцията на Белгия а, прекара доста време с нас. Министъра подчерта в отговор на някои от нашите коментари нуждата Европейския съюз да а, приеме а, поредица от двустранни споразумения, което според мен е движение в правилната посока, т.е да има по-добра степен на интеграция, да се приемат повече хора и те да бъдат интегрирани на пазара на труда. Трябва да се вземат предвид основните потребности на всеки, на всяко лице. Господин Пансари знае това много добре. Италия е една от, малките, от малкото държави, заедно с Малта и Испания, които са сключили такива двустранни споразумения и те ще бъдат контролирани в, благодарение на всички ограничения, лимити, които има. Но а, тук изниква въпроса за а, солидарността. Стокхолмската програма казва, че това е един от нейните приоритети. Ние всички трябва да разбираме това и да се съгласим а, както отляво, така и в центъра и в дясно. Ние в Европейския съюз трябва да действаме в допълнение на държавите членки и а, да придвижим по-нататък а, тази отговорна солидарност, защото иначе а, няма да отиват в Холандия бежанците, колегите няма да страдат от това, ще страдат вероятно държавите по Средиземноморието, които имат сходни характеристики и са лесни за достъп. Така че през Тунис минават много от каналите. С Тунис имаме споразумение за асоцииране. Заедно с притесненията за Либия трябва да вземем предвид регламентите за мигрантите директивата за сезонния труд и а, трансферите вътре в компаниите. Тези нормативни актове са много важни в този контекст. Благодаря ви. А, господин Таварис, две минути имате. Благодаря, господин председател. Наистина са добри тези новини, че няма да бъдат осъждани на смърт тези еритрейци чрез връщането им в родната страна или чрез вкарване в затвора. Тук обаче сме на хлъзгав терен. Human Rights Watch казват, че задържаните трябва да попълват формуляри, които ограничават тях, техния престой до 3 месеца. Тези а, хора трябва да останат в определен регион в Либия и след изтичането на тези три месеца трябва да представят паспорт, който е еритрейски, което означава, че трябва да отидат в еритрейското посолство, да си дадат имената, което може да ги застраши. А, тук имаме морална дилема. Аз изслушах дискусиите в тази комисия много често обсъждаме въпроса за споразуменията с Либия и че това било хубаво по отношение на потоците от иммигранти. Тук има два основни пункта. Един е свързан с конкретния казус на тези еритрейци. Идеята, че ще има социално насочен център в Либия, не бива да ни заблуждава, че това ще са економически иммигранти. Това вероятно е един от най-лошите странични ефекти от това развитие. Тук идваме и до втория пункт, а именно общия въпрос, че Европа не гарантира задълженията си по международното и хуманитарното право. Или уважаваме човешките права, или не. Ако хората се задържат в Либия, която не е подписала конвенцията за беженците, ние не спазваме човешките права. Е, мисля, че това е наша отговорност. Нямаме почти никаква информация къде се е случило това, точното местоположение, кой е изпратил тези хора обратно в Либия, на кого да зададем тези въпроси. Мисля, че трябва да зададем въпросите на италианското правителство от една страна и на Frontex от друга. Мисля, че трябва да продължим обсъждането по този въпрос, както по конкретния казус, така и общия случай да се свържем с официални лица от Италия, италианското правителство и Фронтекс. Господин Борселино, две минути. Ribadisco ancora una volta come ogni volta che ce n'è occasione. Бих искала да повторя, ако е възможно, че наистина аз исках да чуя някакви новини за преговорите с Либия. По няколко повода исках такава информация, но някак си не получавах. Не знаем какви фактори се обсъждат. Говорим за една държава, Либия. Чух доста ефемизми за нея социално полезен, обществено полезен труд се използва като термин обществено полезният труд е, може да се тълкува като принудителен труд. И тези мигранти може да бъдат пратени в пустинята и да е, бъдат оставени на съдбата и е, да погинат. Либия не е подписала никакви конвенции, включително Женевската конвенция. Тя е страна партньор, което ясно показва, че трябва да се отнасяме с особено внимание към нея. Искам да коментирам факта, че с Лисабонския договор парламента има задължение да даде т.е. има правото да даде а, своето съгласие с консенсуса. Ние по а, член 218 на договора, като ние парламента имаме право да бъдем а, осведомявани незабавно и изчерпателно. т.е. имаме право на информация и смятам, че комисията трябва да докладва пред нас периодично за развитието на преговорите. Това може да се прави заедно с комисаря по външните работи и чрез а, делегацията за сътрудничество с Магреб, държавите от Магреб и Либия. Ако ще говорим за тези факти и искаме да постигнем полезно решение, ние трябва да се насочим към защитата на човешките права. Това е основната ни цел да гарантираме индивидуалните права на лицата и да използваме всички средства, с които разполагаме, за да го постигнем и то бързо, защото тук става въпрос за 400 души. Чули сме преди за 440, но всъщност бройката е много по-голяма. Ние не знаем дори каква е тя. Не знаем нищо за тях. Когато успяхме да посетим някои от тези центрове, вероятно са ни показали това, което са искали. А, не сме видели истинските условия, при които живеят тези хора. Госпожа Анжели Ли има думата. Благодаря, господин председател наистина има а, такива притеснения, аз ги споделям, притеснения за човешките права и условията, при които са задържани тези лица. Днес обаче чухме и доста положителни новини, включително желанието, готовността на Либия да приеме отново Върховния комисар за беженците на ООН. Това е важен факт. Искам обаче да задам въпрос на господин Панцери. Може би не съм разбрала правилно, но в началото ми се стори, че той каза, че комисията няколко пъти е казвала, че двустранните споразумения пречат на европейските политики. Смятам, че това е прикрит критика по отношение на някои държави, които имат такива споразумения, например Италия, но не само тя. Европейските държави, които са по границите, сключват двустранни споразумения, защото не искат да имат политика на взаимен обмен. Те всъщност се оплакват даже, че Европа участва много малко по отношение на миграционната политика и те се справят както могат. Цяла сутрин от друга страна прекарахме в разговори с Белгийското председателство, като искахме съвместен европейски подход и както господин Яколино и Босотил споменаха и някои други също, ние искаме двустранни споразумения, които обаче да бъдат контролирани и наблюдавани отблизо от една европейска система. Държавите, които са сключили такива споразумения, се нуждаят от такава система, която да ги гарантира по всеки начин. Това ще а, даде гаранции както на държавите членки, така и на индивидуалните лица, търсещи убежище. Господина има две минути, казва председателя. Благодаря ви, господин председател. Аз съм малко обезкуражен и изненадан, защото а, смятам, че е абсурдно да се твърди, че някои държави членки ще искат специални взаимоотношения с Либия. От всичките тези дискусии аз се чудя с кого биха имали подобни взаимоотношения, тъй като потока от иммигранти през Средиземноморието се предизвиква от потоци, идващи именно от тази държава. От полза е за Италия, че успяла да убеди а, либийските власти да сключат двустранно споразумение. Европа е някакси затворила очите си и затова тези държави директно са преговаряли с Либия. Абсурдно е да се мисли, че пристигането на Върховния комисар за бежанците е в резултат на натиск, оказан от други държави. защото те всъщност правят жертви, за да се справят с въпроса за иммиграция и а, иммиграцията и също така а, има риск за те, тяхната политическа система, тъй като се занимават с човек като лидера на тази държава. Проблема с бежанците от Африка си е проблем на Африка основно. Комисията оказва ли натиск. Чухме за натиск върху държави, които сключват споразумения. Чух, че Либия е подписала а, с другите африкански държави споразумение за бежанците. А, комисията оказва ли натиск върху африкански организации, защото става въпрос за африканските граждани, а те не са европейски граждани, така че техните държави са тези, които трябва да се погрижат за тях. Господин Бозути, две минути. А, мисля, че Либия има право, като каза, че те няма, не желая да стане страшна южната граница на Европа. Либия има проблеми, огромни проблеми с своята южна граница. Знаеме това отдавна и, и питаме господин Масавизи какво чака комисията? Защо още не е помогнала на Либия, за да може Либия да ни помогне? Отговор, задоволителен отговор не сме получили. Какво чака господин Барозо? Нека иде в Либия да говори там с съответните отговорни лица. Госпожа Мастром, разбираме, говорила с външият министр, но тя е комисар от февруари. Защо още не е отишла в Триполи? Комисията трябва да направи още много в преговорите с Либия, защото ако искаме Либия да сътрудничи с нас, ние трябва да сътрудничим с Либия. По отношение на двустранните споразумения, приемам критиката а, по отношение на двете двустранни споразумения и приемам тази критика много скептично. Първо, тези споразумения намалиха потокът на, значително намалиха потокът на незакон, незаконни иммигранти. И това се отнася а, до южните членки на, на Европейския съюз, които понасят цялата, най-голямата тежест на емиграцията. Също така стотици, които се давят в, а, ежедневно в Средиземно море, техния брой намаля. Наред нали с това тези споразумения са най-ефективното оръжие срещу е, а, организираната престъпност. Не съм видял по-добра, до сега по-добра инициатива за борба с организираната престъпност, която е свързана с незаконната иммиграция от Африка. И трето, много лесно е да се критикуват двустранните споразумения. Лесно е да бъдем срещу тях. Но трябва да не попадаме в капана на лицемерието, защото онези, които критикуват тези споразумения, не могат да отговорят, когато попитаме кой тогава ще поеме отговорността за приемане на онези, които търсят обежище и на иммигрантите? Тоест, вие искате те да идват, но да идват в Италия, в Малта, в Испания, в Гърция, само в южноевропейските страни, а това не е а, възможно. Господин Панцери, а, много конкретни въпроси бяха отправени към вас. Ако обичате, а, дайте кратки отговори. И след това ще дадем думата на господин Мансевиси от комисията. Благодаря. Аз само изразявах, изразих мнение, което смятам, че е важно. Много често двустранните споразумения пречат на европейските инициативи. Но като няма европейска инициатива, естествено тогава им, предимство имат двустранните споразумения. Но страните, които са сключили двустранни споразумения, не са си решили всички проблеми чрез тях. Това е съвсем ясно личи в поведението и отношението на много от тези страни. Аз, освен, наред, освен това, попитах как може Европа да се намеси. Ми просто трябва да помислим за европейската политика – не може да действаме само като резерва. А, ако искаме а, да имаме политика, а, трябва да помислим за нея. А, не може да се изключват само двустранни споразумения. Ако има двустранни споразумения, те трябва да бъдат част от европейската политика а, такава политика, ако не е на лице, сме изправени пред едно вътрешно противоречие. Благодаря. Възнамерявах да отговоря, като използвам а, моя роден език. Но започнах на английски, ще карам на английски. Има, изказаха се тук много мнения, които комисията изцяло подкрепя. Но когато говорим за тези 250 еритрейци, които сега са в Либия, но за които не се е, знае дали са върнати от Европа. Те са в Либия. Няма никакви доказателства, че те са върнати от някоя страна членка. Следователно, намираме се пред е, обстоятелства, които не могат е, да се е, да бъдат третирани като нарушаване на европейските закони. Става дума за една група хора, които по една или друга причина са, са се озовали в Либия. Към тези хора трябва отношение трябва да бъде в съответствие с международните закони. Става дума за политически въпрос. Ние нямаме никакъв е, е, начин е, да действаме чрез Либия, ние действаме съгласно с международните закони. Това е първо. Второ, по отношение на двустранните споразумения. Аз съм привърженик на прагматичния подход. Разбира се, едно европейско споразумение е по-добро от редица двустранни споразумения. Не, не на последно място, защото то предполага солидарност. Но нека бъдем наясно. Двустранните споразумения също доказаха своята ефективност. Защото факт е, че след влизането в сила на а, споразумението, потокът от незаконни емигранти към Европа през Италия намаля. Бяхме осведомени за това споразумение. То е изцяло в съответствие с европейските закони. То има и е тайна клауза, която не ни е известна каква е. Не знаеме, не познаваме. Не става дума тук за онези, които търсят убежище в Европа. Ние не знаеме откъде са тези хора отишли в Либия. Нямаме информация по този въпрос. Така че не може да кажем, че е, Европа, че Италия или Малта или която и да е друга държава членка има някакви задължения към тях. Как са третирани тези а, а, хора в Либия? ние към това подхождаме с инструмента на международните отношения. В рамките на нашето споразумение за сътрудничество има раздел, където се казва именно това. По време на срещата на госпожа Малстром се реши да започне обсъждане на този въпрос. И аз се извинявам на госпожа Борсалино, че не го казах вчера, но сега, когато госпожа Малстром ще бъде през октомври в Либия и ще започне преговори, наш дълг ще бъде да ви информираме как върват тези преговори. Следователно най-добре ще бъде а, да се отвори, да, започнат преговори по, от, по вътрешните, вътрешни работи. Тук не става дума само за реадмисията, става дума и за, зачитане за зачитането на човешките права и така нататък. Разбира се, Либия не се е присъединила към Женевската конвенция, но тя е подписала конвенцията от Дъджи Абеба от 69-та година. Имаме ли средства да упражним натиск върху Либия? Да, имаме подобни средства. Имаме съвместното стратегическо партньорство между Европейския съюз и Африка. Имаме така нареченият е, план за мобилност и заетост ще имаме срещата между Европейския съюз и Африка по-късно тази година. И либийците също имат задължения по редица африкански конвенции, които те са подписали. Най-доброто, което можем да направим, е да започнем преговори с Либия, за да може онва, което е обект на няколко полезни споразумения може да стане обект на европейска инициатива. Включително да обсъдим как можем да помогнем на онези, които искат обежище в съответствие с нашите правила. Моля ви да отчетете факта, че тук трябва да направим политически стъпки, за да се уверим, че основните човешки права се зачитат. I, think that's more or less is all. I mean, I would say uh, we will not. Няма да прекратим, uh, да прекъснем диалогът си с Либия. Благодаря. Благодаря за вашия опит да обобщите отговора на въпросите. Моля ви, 15 минути има само, имаме допълнителна точка свързана с бюджета. Преводачите трябва да си тръгнат в 6.30. Знаете, че винаги полагам всички усилия да не ви отнемам думата в рамките на нашата комисия. Моля ви, 30 секунди всеки от вас. Господин Кочета. 30 секунди. А parte на la questione dei diritti, però... Няколко въпроса възникнаха. Има реален проблем. Искам да разбера какво е вашето мнение. Либия прие ролята на международен полицая. Никой не е давал такава роля. Тя има кораби в международни води, спира и пресича пътя на други кораби. Либия, държавата Либия действа като международен полицай, нещо, което никой не и е дал като право, дори по основата на двустранни споразумения. Никой не е дал на Италия и Либия възможност да сключват подобни споразумения. Е, Таварес. Объркващо е, че нищо не можем да направим. Държавите членки, които сътрудничат в рамките на Frontex, трябва да обменят информация. За това обръщам се с призив към комисията да разбере какво, кога и къде се е случило, ако е възможно, чрез GPS е, локация, ако не е възможно, чрез камери. От името на моята политическа група казвам, че трябва да помолим Фронтекс да дойде тук и да каже какво прави, защото иначе няма да имаме основа за добра политика. Значи, господин Масервиси и съответната генерална дирекция на комисията е поканена да дойде тук и да отговори на последните въпроси зададени сега в писмена форма, за да може да преминем към последната точка. Сега трябва много бързо да преминем през последната точка от дневния ред за днес, след обед. Точка 15 презентация на становището относно бюджета проекто бюджета по-скоро. Аз съм докладчик по становище. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за плодотворната дискусия. Решихме как ще се действа. Проекто доклада ви е раздаден. Смятам, че ще е добре сега да чуем позицията на съвета и на комисията. По-малко от 15 минути имаме. Представителя на съвета. Искате ли да дадете вашата позиция по бюджета? Имате думата. Euh, <clears throat> merci, Monsieur le Président. Euh, donc, euh, dans l'ensemble de la. По въпроса за бюджета за 2011 година, ние трябваше да вземем някои трудни решения. И то в едни трудни обстоятелства. Знаете, че има в страните натиск за намаляване на публичните разходи. И съответно и европейският бюджет. И вашата комисия е следното. бяхме особено предпазливи и особено премерени в решенията, които трябваше да заземат по бюджетните съкръщения, които трябваше да бъдат направени. Колкото става дума до бюджетните кредити, те са, са увеличени. Знам, че може би този подход към бюджета може би не е най-добър, но трябва да се дадем сметка, че тенденциите за нова бюджетна рамка, истинската бюджетна дискусия ще стане след помирителната процедура между парламента и съвета. Тоест, сега сме действали сравнително предпазливо при съкръщ съкри... съкръщаването на някои разходи в... по предложение на съвета. Цял... Целият раздел, който, ни... Е, който обсъждаме, и... имаме е, увеличаване на е, предвидените бюджетни кредити и то от друга страна предвидените плащания се в известен смисъл намалени, в известен степен намалени, което е оправдано. Как, какво още мога да кажа на този етап? Позицията на съвета е първа стъпка в е, един процес на взаимни споразумения по този въпрос. Благодаря, господин Феркарен. А сега госпожа Моник Парат от името на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на Белгийското председателство за тези уточнения. Очевидно. И аз трябва да кажа, че съжалявам за съкръщенията в бюджета, които са направени от съвета. И ще кажа, че а, тези съкръщения се а, основават преди всичко на изпълнението на бюджета 2009-2010 година. Предвижда се един по-добър начин на програмиране. И сега тази програма вече е достигнала крейсерска скорост, ако можем така да кажем, и предвижда редица действия, които ще бъдат изпълнени, особено по техническата помощ за редица от програмите, които са включени в раздела на двете генерални дирекции вътрешни работи и правосъдие. И затова искам да обърна вниманието и върху факта, че съкръщенията по отношение на техническата помощ могат да имат сериозни последици. Особено върху изпълнението на неодавнашното споразумение за ТФТП. бюджетен ред, който ще послужи за е, изпълнение на предвидените е, мерки по 12 е, член от споразумението. Бюджета беше много внимателно предложен, като се имат предвид нуждите на агенциите и възоснова на задълбочен анализ. ние вече, обаче, пристъпихме вече към някои съкръщения по исканията на агенциите. И подчертавам още един път, че Европол получава по разширени правомощия и тези правомощия трябва да бъдат финансирани, което поставя, което поставя определени изисквания към бюджета за 2011 година. Е, je pense qu'il faut effectivement е, bien réfléchir. Je comprends les exigences de... Разбирам изискванията, за бюджетни ограничения, разбирам проблемите на националните бюджети, но също така и пледирам да се изпълнят поетите политически и правни ангажименти. Това, което комисията е поела като ангажимент, трябва да може да го изпълни в областта на правосъдието и вътрешните работи. Без това да накърнява другите поети ангажименти. Благодаря. Como eh, antes les eh, anuncié, tuvimos una reunión fructífera con los SHAROS para establecer las prioridades есенциалес desde el punto de vista de la Comisión Libe. И така, трябва да установим различни приоритети за нашата комисия по отношение на различните пилотни проекти и подготвителни действия. Имаме няколко а, имам известно време, за да дадем своите предложения за изменение. Вероятно сте получили един съвсем кратък текст. Опитвам се да отразя вече постигнатото, да включа миналите практики. Становището ще бъде изпратено на Комисията по бюджет. Какво смятате сега? Келер, Хименес, Ванекам? Първо госпожа Келер. Благодаря. По проекта за становище трябва да кажа, че тук не става въпрос за включване на повече средства в а, всяка една функция. Идеята е за какво изразходваме средствата. Повечето бюджетни редове нямат своята обосновка може да е възможно да се увеличи еди кой си бюджетен ред, но никога не се казва защо има намаление, защо има увеличение, защо има увеличение, макар че предишните средства не са били изразходени, така че искам да получа повече пояснения. Надявам се, че ще ги получа. Трябва да търсим повече качество, отколкото количество, защото, както и вие казвате, е възможно да има увеличение по съответния ред, само че това не ни казва много. Третата точка, където искате да има навременна и точна информация относно въпроси като ШИС-2 или мащабната информационна система, съгласна съм. От друга страна обаче, ако дадем нашето одобрение, това означава, че към 6-2 ще трябва да отидат 20-30 милиона евро, които не съществуват. И затова точно трябва да получим информация за какво са изразходвани, изразходвани средствата преди. Защото до сега не сме били много отговорни. Вие казахте, че ще потърсите информация за това как се изразходват парите, за какво и от сметната палата вероятно имате такава информация вече. Благодаря. Госпожа Хименес Бесерил. Благодаря. Прочетох вашия проекто доклад. Има конкретно позоваване на програмата за превенция на тероризма. Отбелязвам, че има увеличение на бюджета. Вероятно това се дължи на увеличаване на правомощията в областта на гражданските права и свободи с оглед на Лисабонския договор. Смятате ли, че това увеличение ще е достатъчно, за да покрие всички правомощия, които ще влязат в сила с оглед на Лисабонския договор в сферата на гражданските свободи? Тази програма покрива много разнообразни теми, няма да ги цитирам. Когато става въпрос за превенция на терористични нападения, определено има нови правомощия с оглед на последиците от такива терористични нападения. Тези операции трябва да са мащабни, т.е. има сериозно въздействие тук. Трябва да продължим да подкрепяме жертвите на тероризма. Европейската мрежа за защита на жертвите на тероризъм вече страда от намаляване на бюджета. Трябва да се засили подкрепата, даването на помощ и така нататък за жертвите на тероризъм. Благодаря. Господин Ван де Камп, благодаря. Четири кратки коментара. На холандски има една стара поговорка и на български, която казва не слагай тигана на огъня преди рибата да е уловена. Това се отразява и в предложението за бюджет на съвета. Да се надяваме, че в следващите 6 месеца в рамките на преговорите ще успеем да постигнем нещо. Надявам се, че тези проекти, които започнаха твърде късно, няма да станат жертви на урязване на бюджета. Подкрепям госпожа Келер, която казва, че трябва да се получи информация за някои проекти. Ако има проекти, които са започнали късно, не трябва да се намалява бюджета. По отношение за проектите започнали 2009 и 2010, там можем да предвидим известни намаления, но не и за тези, които започнаха е, късно. В някои области трябва да сме по-конкретни. Либе имат доста изисквания, трябва да се опитаме да отстояваме всичко, което защитаваме по силата на Стохомската програма. Тя е доста амбициозна, не можем да постигнем предвиденото в нея без да имаме достатъчно финансиране. Затова моят въпрос е не може ли да се предаде плътност на предложенията. Значи третата програма, Стокхолмската програма и, и, и третата, която е, забравих, за съжаление. Искаме да чуем още веднъж от комисията един кратък отговор. Може ли да ни извините за няколко допълнителни минути? Кратък коментар – Имаше коментари свързани с засилване на средствата за програмата за борба с тероризма. Може би трябва да чуем нещо по тази тема, преди да приключим дебата. Благодаря, господин председател. Е, взех си бележка от желанието ви, че е, да се обяснат е, разликите в предвидените суми. Ще напомна, че в изявленията за дейността са описани мерките, описани са и различните разликите в предвидените бюджетни кредити. Там може да намерите обосновката. Обосновка, която разбира се ние може да допълним, да разясним на предвостранни разговори, писмено, ако искате. Колкото до програмата за сигурност и защита на свободите, както вече казах, там сме поискали 24,4% увеличение в сравнение с 2010 година. Значи поискано е увеличение и то значително увеличение за тази програма. Сега а, а, е, за бюджета, за Шенгенската информационна система и за визовата информационна система. Като се има предвид е, закъснението по тези проекти, както знаете, е, обсъдихме решението, което бе взето на последният съвет правосъдие и вътрешни работи. За да се обсъдят бюджетните нужди, за да може да се завърши програмата, програмата да се обсъдят програмите СИС 2 и ВИС. И ще информираме страните за ходът на тези преговори. Ще е, има по-точна информация след съвета през месец октомври.